Colleghi, grazie, possiamo iniziare i nostri lavori. Уважаеми колеги, смятам, че трябва да започнем работа. Ако няма някакви възражения, можем да приемем дневния ред. След това одобрение на протокола на заседанието от 16-17 март. Ако няма някакви възражения, Протоколът се приема в този му вид. Съобщения. Ще има телевизионен екип, който ще запише част от заседанието днес. Това е един запис, който е за Центъра за посетители. Става въпрос да бъдат запознати посетителите с различни аспекти от парламентарната дейност. Ако няма някакви възражения, искам да ви помоля да одобрите и информацията свързана с това съобщение. Четвърта точка има промяна. Имаме работна група с генерален директор – генералния директор за външните работи на съвета и той ще ни информира за заседание на съвета на външните министри от 26 април, както и за заключенията от това заседание. Господин Купър, Приветствам ви с добре дошъл. Вие преди сте идвали при нас, за да ни съобщавате за решенията на съвета. Днес става въпрос за заключенията на съвета по външни работи от 26 април. Госпожа Аштън а, му е възложил задачата да ни информира за точно тези заключения. Господин Купър представлява върховния представител госпожа Аштън. По принцип, съвета по външни работи ни информира за своите дейности и също и ние работим съвместно с работната група. Искам да напомня още веднъж, че за нас е много важно да общуваме и да осъществяваме контакт директно с върховния представител. Ще ви а, помоля колегите а, да се вместват в времето, да са възможно най-кратки, за да може господин Купър да а, отговори на вашите въпроси. Искам да помоля господин Купър да има предвид, че става въпрос а, не за общи работи, свързани с външната политика, а специално за нашата външна политика. Следваща точка, която ще обсъдим, ще бъде свързана с службата за външна дейност. В тези заключения на съвета, които вече споменах, става въпрос за сигурност, за отбрана, за граждански и хуманитарни мисии. Има стратегия на Европейския съюз за Пакистан, за Афганистан, изборите в Судан, както и ситуацията в Киргизстан. Това всичко, всички теми са много важни. Моля, имате думата само за 15 минути. Киргизстан се Okay. No. Ah, okay. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Благодаря, господин председател. Както и вие казахте, върховният представител, която е на път в момента, ме помоли да я заместя за това заседание. Искам да ви кажа, че за нас това е временно уреждане на въпроса. Ще видим какво ще стане по-късно, когато се установи Европейската служба за външни действия. Съвет по външни работи миналата седмица на 26 април беше едно сложно събитие, многопластово. Имаше отделни заседания и после съвместни заседания на съвета с външните министри и министрите на отбраната. Имаше много гледни точки, които се обсъдиха, както и вие самия казахте, включително Афганистан, Судан, Бирма, Миянмар, кризата в Киргистан. Имаше кратък дебат по отношение на Сомалия, освен това. Заседанието в формат министри на отбраната разгледа провеждащите се в момента операции. Обсъдиха се някои от институционалните и структурните въпроси, свързани с подготовката на работата на Европейската служба за външни действия, включително въпрос за провеждането на заседание на съвета по външни работи в формат министри на отбраната външните министри разгледах цялостната стратегия по външната политика, приоритети и отношения. По-подробно сега искам да започна с заседанието на министрите на отбраната. Те разгледаха военните операции, които в момента се провеждат и най-вече работата на Аталанта край бреговете на Сомалия. Те подчертаха необходимостта за справяне с източниците на пиратството и защитата на корабите. Върховният представител потвърди своята готовност да пътува до региона, за да се убеди сама какво се случва там, за да види как протича операцията и свързаните с нея последващи действия. Министрите разгледаха, освен това, една мисия за обучение в Сомалия, чиято цел е да се справи с проблема на сушата, а не само в морето. Това става в контекста на цялостната програма на ООН за подкрепа на Сомалия. Накрая имаше размен, размяна на мнение по отношение на Алтия, мисията на Европейския съюз а, в а, Босна. Този въпрос продължава да е с голяма важност. Министрите приветстваха намерението на върховния представител да бъде а, участник в а, бъдещи съвети по външни въпроси в а, формат министре на отбраната. Тя информира и министрите на отбраната за това докъде е стигнала работата по отношение на Европейската служба за външни действия. Този въпрос се обсъди много по-подробно по-късно през деня. Тя подчерта кои са добрите черти на една организация, която ще даде възможност на Европейския съюз да приеме цялостен подход и да използва различни средства за справяне с проблемите. На официалното заседание на министрите на отбраната се обсъди е, морската сигурност. Е, бяха приканени държавите членки и върховния представител да обсъдят а, възможности за действие по тази толкова сложна тема. Върховният представител даде последна информация на министрите за това какво се прави в Европейския съюз в момента по отношение на работата в кризисни ситуации даде информация относно приноса на Европейския съюз и държавите членки по отношение на кризата в Хаити. Министрите на отбраната обсъдиха възможната роля на отбранителните инструменти, когато става въпрос за подкрепа на хуманитарните усилия. Министрите по въпросите на развитието ще обсъдят Хаити следващата седмица, когато заседават в рамките на съвета по външни работи. По-късно ще се разгледа и от тяхно име работата на Европейския съюз в кризисни ситуации и по отношение на природни бедствия. Съвместното заседание на министрите на отбраната и външните министри беше в две части – едната част беше само в рамките на съвета. Там се разгледа прилагането на Европейския план за действие по отношение на Афганистан и Пакистан, който се прие преди 6 месеца. Разгледа се докъде е стигнало прилагането на плана. Най-важното събитие тук е избирането на посланник Шацкас като представител на Европейския съюз в Кабул. По-късно имаше неофициална сесия на съвета, в която генералният секретар на НАТО господин Расмусен присъства. Той информира министрите за това какво прави НАТО и даде ход на оживени разисквания относно възможностите за по-тясно сътрудничество между ЕС, НАТО и ООН. Е. Всички тези три организации имат новоизбрани представители в Афганистан и са поели обещанието да работят сътрудничество. В края на това заседание и след напускането на генерален секретар на НАТО. Външните министри обсъдиха Судан. Това стана в контекста на новопроведените избори там. Разискванията бяха насочени по-скоро към бъдещето, а не към миналото, тъй като изборите в Судан представят част от едно цялостно споразумение, наречено споразумение за мир, цялостно споразумение за мир. Съвета подчерта важността на работата с Судан, важността на рисковете и ролята на Европейския съюз в тази страна. По отношение на Киргистан, върховният представител уведоми съвета за това какво прави Европейския съюз по отношение на кризата в тази страна. Министрите приеха заключения, които подчертах необходимостта от възвръщане на обществения ред и поемането на властта от едно демократично правителство. Те се споразумяха да водят диалог с новите управляващи в Афганистан, Киргистан, извинете, за да може да се постигне някаква демократична легитимност в тази страна в най-скоро време. Съвета прие заключение по отношение на Бирма Миянмар. в които се споменават е, притесненията на Европейския съюз, свързани с изборния закон в тази страна, възможността за мисия на Европейския съюз по-късно тази година. В рамките на точките А се взе решение да се продължат санкциите с още една година. По точка разни външните министри обсъдиха въпроса за операция Аталанта – с оглед на справянето с проблема с пиратството. Обсъди се и възможното решение на кенийското правителство да прекрати споразумението за прехвърляне на пирати. Върховният представител подчерта, че иска да се намери едно по-устойчиво решение и в тази връзка тя планира посещение в района съвсем скоро. По време на обяда външните министри говориха за обмен на опит между Европейския съюз и ключови партньори, както и разпределението на ресурсите. Господин председателю, в общи линии това са основните въпроси, които бяха обсъждани в съвета. Освен това, както и вие споменахте по-рано, съвета прие цялостни заключения относно операциите по ОПСО, които в момента се провеждат. Благодаря. Е Благодаря, доктор Купер. Благодаря, доктор Купер споменахте много интересни теми. Много колеги са поискали думата, но преди да започна да давам думата, а, искам да ви уведомя, че поради броя на желачи да се изказва, трябва да ограничим времето за изказване до минута и половина. И така, давам думата на първия, който е поискал думата, господин Салафранка. Благодаря, благодаря, господин председател. Е, искам да кажа добре дошъл на господин Купер. Разбира се, става дума очевидно тези въпроси трябва да се повдигат, трябва да се обсъждат, но искам да задам, да попитам следното. Във връзка с, с Сомалия и операцията там, операция Аталанта. Става дума за сътрудничество с трети страни, за преследване на пиратите. Може би ще може да ни кажете допълнителна информация за положението в момента и как можем да подобрим сътрудничеството си в тези рамки с трети страни. Освен това, съвета беше повдигнат въпроса за сътрудничеството с трети страни. Има страни, разбира се, които участват в операция Аталанта заедно с нас. Споменава се Китай. Можете ли да ни кажете нещо повече по този въпрос. Дали това става по искане на китайците или става дума за инициатива на Европейския съюз. Колкото до общата политика за сигурност и отбрана, споменава се нейната оценка и бих искала да знам по-специално как се оценява декларацията а, на а, агенцията. Господин Салафранка, благодаря ви. А сега давам думата на а, господин Свобода. А, господин а, председател, ние вчера в, в подкомисията обсъждахме на широко въпроса за сигурността и отбраната. Имам три въпроса. Първо във връзка с а, за Босна. А, сега се водят нови разговори за Босна. И искам да попитам какво ще ви кажете за тези нови разговори по отношение на конституционните и други въпроси в Косна. Второ споменахте Киргистан. Заедно с германското председателство разработихме стратегия за Централна Азия, защото не става дума само за Киргистан, става дума и за другите централно-азиатски страни какво е мнението ви за изгледите на тази стратегия и участието на други страни? На трето беше споменат Иран. In Washington, uh, Възникна предложението да се приеме резолюция в Конгреса в рамките на многостранните усилия на правителството. И после се оказа, че не всички страни ще се придържат към санкциите, които предлага Американския конгрес, т.е. те ще бъдат доста едностранна дейност и могат да увредят е, друг трети страни. Е, интересувам се външните министри и службата за външна дейност. Знаят ли, че предстои подобно решение на Американския конгрес и какво ще каже по отношение на подобна едностранна инициатива? Сега колегата Уотсън. Благодаря, господин председател. Питам се дали трябва да приветстваме новината, че министър на външните работи, на отбраната ще се срещат по-често. Нещо, което ще бъде много добре но искам да задам два конкретни въпроса на господин Купър. Първият е въпрос за отнася до Афганистан. Говорите накратко за АВПАК, което може би трябва да наричаме по-скоро ПАК, АВ, защото като има предвид, положението с сигурността в Пак, Пакистан буди тревоги, най-малкото в, в моята група. Питам се, можете ли да ни кажете нещо повече по този въпрос и относно плановете на министр на отбраната да се обединят операциите на ЮПОЛ и НАТО или най-малкото да се координират по-добре тези операции. Знам, че върховният представител ще посети Индия след няколко седмици. И дали това няма да е един от въпросите, който тя би повдигнал с индийското правителство и какво а, би ги помолила да правят в тази насока? Това първо. Второ, може ли господин Купер да ни каже нещо по отношение на извънсъдебните убийства? Съединените щати участват в редица подобни в Афганистан и другаде. Тоест, опитват се да убият, да унищожат някои лица, без да бъдат съдени, наместо да бъдат арестувани значи, участваме ли ние в тази е, инициативи, е, сътрудничим ли в тях, какво мислим за тях? И накрая в Тайван е, видяхме някои и екзекуции. Разбира се, не толкова много и не така тревожи, както в Народна република Китай, но бих искал да регистрирам моята подкрепа за евентуално осъждане на тези екзекуции. Сега думата има колегата Луначек. Благодаря, господин председател. Най-напред бих искала на мой ред да бих искала да попитам нещо във връзка с което спомена господин Свобода за стратегията на Централна Азия, а също така а, въпросът за Исюлекс за Косово. Аз съм докладчик за Косово, току-що се върнах от там. И е, опитът, е, това, това, което преживях там, е, беше много интересен, като има предвид, че Иолекс е, започна разследване на Министерство на транспорта и самия министър на транспорта, е, за който се е, твърди, че е участвал в корупция на високо равнище. Е, в заключението на съвета се говори за значението на Еолекс при съдебното преследване на деликатни криминални престъпления. И аз, докато бях там, започна този процес, е, съдебно производство срещу високопоставени лица, които твърди се са корумпирани. Но, както знаете, може би ЕОЛЕК трябва да сътрудничи с представители на други страни, особено е, САЩ. И, аз е, Разбира се, ако не, не внимаваме, може това да застраши продължаването на мандата на ЕОЛЕКС и безпечението бъдеще. Какво се прави а, за укрепване на ЕОЛЕКС в борбата с а, големите хищници, ако мога така да се изразя, в Косово? И последна, а, последно изказване на, от първата група, колегата Лизонка. И моля, продължавайте да ограничавате изказването си в рамките на минута и половина. Другите колеги имаха време е, две минути за изказване, но все пак ще се опитам да се вместя в тази минута и половина. Господин Купър в заключенията в точка 88 е, гласи, че Европейския съюз ще предлага още повече ам, планове за действие на, ам, на НАТО. Какво ще съдържат тези предложения, дали ще бъдат обявени на обществеността и дали парламент Таристите ще бъдат информирани за тяхното съдържание. 16-та точка от заключенията включва съвместните мисии с, на НАТО с ЮПОЛ. Може ли да дадете примери в кои области а, се разпростира това сътрудничество. В шесто заключение пише, че мисията в а, Косово ще се разшири на изток. Искам да ви попитам дали а, това заключение е направено а, с съгласието на, на сръбската страна и сръбското правителство. Доктор Купер има думата за отговор на тези първи пет въпроса. Благодаря, господин председател. Сега по въпросите, един след друг. Господин Салафранка зададе въпрос за Сомалия и връзките с трети страни. Има два вида участие на трети страни. Има трети страни, които работят заедно с нас в морето. Освен това, има споразумения с трети страни, които имаме за наказателно преследване на пиратите на сушата. Тези е, втори страни създават е, известни проблеми в момента. Имахме няколко споразумения с Кения и Сейшелите. Обърнали сме се към е, Маврици, Южна Африка, Танзания, Уганда, за да може да се сподели е, това бреме е, по-равномерно в района по отношение на сътрудничеството в морските операции. Господин Салафранка спомена Китай. Има сътрудничество в момента с Китай в тази област. Един китайски кораб поддържа редовен контакт с щаба на операцията, така че има обмен на информация. Това въжи и за Япония. Информацията от японските самолети е изключително ценна. Това е важно за всички страни, които имат разположени кораби в района. Важно е да имаме военни контакти с Китай, да имаме полезен и конструктивен диалог. Това показва, че пиратството в този район е голям проблем за всички. Господин Свобода зададе въпрос за Босна. Въпросът не беше разглеждан на, на съвета, макар че операцията Алтея беше спомената в заключенията. Честно казано, възможностите за постигане на голям напредък в една ситуация, в която се изчакват изборите в Босна, не са много големи. Опитваме се да водим тиха дипломация и да разговаряме с съответните лица, за да видим какво може да стане след изборите. Това е нашата позиция в момента. По отношение на Киргистан и стратегията за Централна Азия, тя все още си е валидна. Концентрацията по отношение на Централна Азия остава същата PM, ROL, все още работи там. Централна Азия приковава вниманието на съвета и това ще продължи да е така. Всичко, което се случва в една страна там, засяга всички останали страни в района. Господин Свобода попита защо Иран не е бил включен в дневния ред. Той е включен в дневния ред на съвета, който ще бъде в началото на следващата седмица. Както виждате, последния съвет имаше доста въпроси за обсъждане и решихме Иран да се разгледа отделно следващата седмица. Иран не беше обсъден. Ще отговоря на въпроса последния начин – върховният представител написа писмо на държавния секретар на САЩ по отношение на резолюцията на Конгреса, в което подчертава важността на сътрудничеството по въпроса за Иран и отхвърлянето на едностранни действия. По въпроса на господин Уотсън за Афганистан и Пакистан, Дебатите не се въртяха толкова около Пакистан, защото трябваше да се отложат разискванията поради земетресението. За какво говори Европейския съюз тук? За едно по-разумно разделяне на усилията, на труда. Генералният секретар на НАТО говори за това колко е важно сътрудничеството между НАТО и ЕС и колко е важно да има регулярни контакти между щабовете на Европейския съюз и НАТО. НАТО в момента има огромна мироопазваща мисия в този район. Всъщност работата на НАТО и на ЕСПОЛ се припокрива. НАТО работи на широка основа, ЕСПО работи по отношение на организацията, по отношение на иерархията в полицията и най-вече в полицейски области, като е, съдебната медицина, например, и така нататък. В е, Афганистан е, има полиция, която действа под формата на някаква полумилиция, народни такива обединения. Имаме нужда от нормална полиция, която да си върши нормална полицейска работа. Върховният представител определено ще обсъди Афганистан, когато отиде в Индия ролята на Индия в Афганистан винаги е била значителна и важна. Важно е да не се подценява и обърква ролята на Индия в Афганистан, от други страни в района, най-вече Пакистан. Ако ми позволите, предпочитам да не отговоря на въпроса на депутата за убийствата без съд и присъда, защото въпросът е чувствителен, освен това не беше обсъждан от министрите. Може би в рамките на НАТО е мястото, където трябва да се обсъди този въпрос. Нашите операции не засягат въобще тези проблеми. господин председател, в началото трябваше да кажа, че се извинявам за това, че дойдох тази седмица, а не миналата. Веднага след като върховният представител а, замина за далечния изток миналата седмица, аз заминах с нея и затова не можах да присъствам. Току-що се връщам всъщност. Госпожа Луначек сега. По въпроса за Еолекс, съгласен съм с вас, че с удоволствие можем да отбележим, че Еолекс вече работи в областта на борбата с корупцията – вероятно най-разумното е да кажа, че споделям мнението на госпожа Луначек за чувствителността на този въпрос. В тази част на света престъпността и политиката често са обвързани. По отношение на Еолекс, хората, които се занимават с а, съдебни дела в рамките на Еолекс, ще вземат решения по отношение на тези проблемни въпроси на престъпността възоснова на доказателствата. Когато има доказателства, ще се подведат лицата и под съдебна отговорност. Е, мисля, че Косово ще бъде обсъден по-късно днес. Искам да я поздравя за отличния доклад, уважаема госпожо депутат. Мисля, че частично вече дадох отговор на въпроса на госпожа Людинг относно разпределянето на усилията между EOLEX и ESPOL. С господин Расмусен се договорихме, решихме, че има голямо припокриване на действията между НАТО и ЕС. Нашата цел, след като получим необходимата доза за крила за нашите служители, е да засилим работата в Кабул възоснова на една стратегия, чиято цел е постигането на ред и в районите извън Кабул. Накрая, по отношение на дейността на Еолекс в Северно Косово, тези операции са приветствани от гражданите в този район. Това са сръбски граждани, граждани от сръбски происход. В тези райони има доста голяма доза беззаконие и те, тези хора искат да имат по-голяма доза защита Има подкрепа за тази дейност, има сътрудничество. Местните хора приветстват нашата работа там, работата на SLX. Е е Благодаря. Благодаря ви, господин Купър. Сега преминаваме към втория кръг от въпроси. Колегата Шофлин има думата. Това вероятно съм аз. Извинявайте. Извинявайте за моето несръчно произношение. Няма значение. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, доктор Купер. Споменахте ролята на Китай в е, един, връзка с един от въпросите, но по-широк смисъл. Как виждате ролята на Китай в различните външнополитически дейности на ЕСЕ? Е опортунистична, вредна, полезна или всичко това едновременно? Благодаря ви за краткостта. Втори, колегата Вайден. Благодаря, господин председател. Вчера, на комисията, заседание на комисията по въпроса на развитието, поради творческият подход на един от колегите, дебатирахме един от въпросите, който се обсъжда днес и тук. Общото заключение, до което стигнахме, беше, че е необходимо веднага да се вземем с съдържанието по същество, когато говорим за заключенията на съвета, т.е. да си спестим всички технически подробности. Господин Купер, дадахте ни доста много информация по същество, особено по отношение на Босна и Херцеговина, но и по други въпроси. Много важно е за нас да научим на къде върви корабът, какво всъщност искаме да постигнем и имаме ли политически сценарии за нашето присъствие в района. Ясно е, че в, в Гвинея Бисао, например, имаме мисия, която не е необходима и трябва да бъде преустановена част по-скоро в Босна и Херцеговина ни липсва политически анализ. И има редица други пунктове, по които депутатите биха искали разяснения във връзка с тази тема. Благодаря. А сега госпожа Рохбилер. Благодаря, господин председател. Господин Купър, благодаря и на вас. Имам два кратки въпроса. Едни се отнася до конференцията за Международният наказателен съд, който ще се състои на 31 май от Комисията по човешките права. Не бе съобщено, че подготовката на конференцията е в ход, но също и че няма обща позиция. Например, как ще се третират въпросите с агресивните войни това ще е конференция, която ще установи някои основни положения, но също така и тя ще бъде много политическа по своя характер. Затова много важно е Европейския съюз като е, съюз, който подкрепя Международният наказателен съд, да присъства там и да подкрепи е, конференцията. Кажете ни какво става в, в тази насока. Втори ми въпрос е връзка с Иран. Би било добре да научим кой ще участва в, преговорите по е, ядрените въпроси, по ядрената подготовка на Иран. Господин Солана по-рано играеше тази роля. Дали леди Аштън, баронеса Аштън ще продължи да го използва за тази цел? И какво ще стане с тези преговори след създаването на службата за външни действия на Европейския съюз? Благодаря. господин Прейда. Благодаря, господин Купер. Имам само един въпрос. Той е свързан с Бирма. Сред заключенията на съвета се, има решение за изпращане на проучвателна мисия в Бирма. Въпросът ми е какви ще бъдат целите на тази мисия дали ще се иска да бъдат отложени изборите, а, тъй като сега законът не позволява тяхното правилно организиране. Или става дума за опит по някакъв начин да се подкрепи изборният процес, който ще бъде така или иначе организиран в течение на 2010 година. Изпращането на една подобна проучвателна мисия според мен е много важно. Вие сте за пример а, с краткостта си. Сега а, колегата Шак. Благодаря, господин председател. Искам и аз да попитам за Иран, защото този въпрос очевидно вълнува мнозина тук. Миналата седмица бях в Вашингтон на една конференция на сенатори и членове на Камерата на представителите по този въпрос. И е, добре е, че се отлага срещата за едната седмица, защото е, тази седмица много важни неща стават. Въпросът с ядрената подготовка на Иран, е, делегации в САЩ, е, приемането на Иран в, в е, съвета за правата на жените на ООН, към ООН. И е, би било трудно е, такива кратки срокове до, сега до идната седмица да се организират нещата и да видим каква е позицията на Европейския съюз по всички тези важни въпроси. Когато бях в Америка миналата седмица и републиканците и демократите бяха така категорично заедно странни санкции. А, може би това до известна степен е, е някаква риторика, но ние трябва да бъдем а, активни, да говорим с един глас, да изпреварваме събитията, а не да реагираме, защото въпросите с Иран и неговата ядрена програма са много важни. Затова бих приканила колегите да работят заедно с парламента по този въпрос. Бих искала да попитам каква според вас е ролята на Турция и как можем да повлияем на Турция в отношенията и с Иран. Благодаря. Сега давам думата на доктор Купер, Купер, за да отговори на зададените въпроси, преди да дам думата на последните желаящи да се изкажат. Благодаря. Ще се опитам да бъда толкова кратък, колкото господин Шоплин. Ще се опитам да отговоря на въпросите, макар че не всички от тях бяха насочени пряко към работата на съвета. На господин Шоплин искам да кажа, че тук няма нищо общо с съвета. Бях с госпожа Аштан в Китай последната седмица и като цяло видях, че китайците са доста положително настроени към голям брой операции на Европейския съюз. Може би трябва да кажа положително настроени, но гледат малко отдалече. Например, по отношение на Сомалия ви казах, че имаме общи интереси, има практични, практически възможности за сътрудничество. Китайците проявяват интерес към Афганистан, тъй като все пак това е държава съсед е, на Китай. Обсъдихме въпроси като Судан, е, Сомалия, Китай, знаете, че се превръща все повече и повече в сила от световен мащаб и можем да работим за постигането на реални и конкретни резултати. В отговор на господин Вайгъл, не бих се ангажирал с анализ на политическото положение в Босна в момента. Там нещата винаги са доста сложни и анализа едва ли ще е задоволителен. Искам обаче да подчертая онова, което според нас е едно положително развитие, една резолюция на Сръбския парламент, която беше лансирана и насърчавана от президента Тадич. Това е един ангажимент на съседите на Босна за запазване на териториалната цялост на тази страна. Това е нещо добро. Не съм обсъждал обаче тези въпроси в по-големи подробности с съответните заинтересовани лица. По отношение на Гвинея Бисао, в момента преразглеждаме позицията на мисията там. Има много рискове в Западна Африка, най-вече по отношение на търговията с наркотици. Трябва да видим какъв е най-ефективният начин за справяне с този хаос в този район. В отговор на госпожа Лох Билер, въпроса за Международния наказателен съд не беше обсъждан в съвета. Както тя подчерта, Европейския съюз силно подкрепя МНС. Аз самия не съм много осведомен за конференцията, която тя спомена. По отношение на Иран, имаше два въпроса по отношение на Иран. Ще отговоря на едно. По въпрос за сроковете за разговори, процес по отношение на Иран е продължителен. Много често се обсъжда този въпрос в съвета. Обсъжда се и в рамките на PSC. Опитваме се с оглед на протичащите бързо събития да обсъдим нещата в по-голяма дълбочина. Катрин Аштън е в Нью Йорк в момента по отношение на конференцията за преразглеждане на договора за неразпространение на ядрени оръжия. Тя ще обсъди въпроса за Иран с Китай по отношение на въпроса на госпожа Схаке. Тя ще разговаря и с външния министр на Турция по този въпрос. Така че Иран винаги присъства в нашата политика вниманието на всички е фокусирано върху тази страна. Надяваме се, че в някой момент разговорите с иранците ще бъдат възстановени. Обсъждането на въпроса за санкциите подсказва на иранците, че искаме да разрешим проблема чрез преговори и постигане на споразумение. Възможността за санкции цели да насочи вниманието на Иран към а, това, че ще намерим всякакви начини да ги върнем на масата за преговори. Ние искаме да се върнем на тази маса с а, иранците веднага след като те станат готови да обсъждат сърцевината на проблема. Очаквам, че ако това се случи, Катрин Аштън ще поеме ролята на Хавиер Солана от миналото. По отношение на 3 плюс 3 и 5 плюс 1, дали те ще бъдат засегнати от създаването на Европейската служба за външни действия, не смятам. Тази група, наречена 5 плюс 1 или 3 плюс 3, няма значение. Е, тя може да бъде наречена 3 плюс 3 плюс 1, тъй като това са 6 страни плюс Европейския съюз. По въпроса на господин Преда за проучвателната мисия в Бирма, господин председателю, нямаме големи надежди, че ще успеем да преобърнем изборния закон в Бирма проучвателната мисия ще се опита да стигне до всички страни в Бирма, не само а, правителството. От дълго време обаче провеждаме контакти, от дълго време правим опити и такива, не сме имали мисия от много отдавна. Искаме да успеем да накараме всички да разберат, че сме готови да работим с всички в Бирма, които са готови за възстановяване на демократичния режим и за постигането на политическо примирие. Мисля, че вече наполовина отговорих на въпроса на госпожа Схаке. Продължаваме да работим по въпроса за Иран. Това става вече в продължение на 5-6 години. Европейския съюз няколко пъти засили санкциите, които се приеха в рамките на ООН. За съжаление, тази новина май не винаги стига до американците, до Конгреса. Ще се опитаме да предадем максимално добре нашата позиция която много прилича на тази на американското правителство. Ние сме готови да се трудничим По отношение на Турция, турското правителство в лицето на министър-председателя и външния министър провеждат изключително добри контакти с съседите си от Иран. Те са много големи експерти по въпроса за Иран. Техният експертен опит е много полезен, те дават ценни съвети и възоснова на получената информация Катрин Аштън ще проведе разговори с външния министр на Турция. Ние сме близко до турската позиция по въпроса за Иран, макар че ние винаги сме съгласни с нея. Благодаря. Последната. Последната група изказващи се а, първо на колегата Гомеш. Благодаря, господин председател. Удивена съм от изявлението във връзка с, на съвета във връзка с изборите в Судан. То по някакъв начин замазва положението и това, което нашите мисии там казаха. Ние ясно казахме, че изборите не отговарят на демократичните стандарти. А, Изявлението на съвета е много меко. Става дума за слабости в него. И от тези от нас, които се тревожат за Судан, се тревожат, че изявлението а, беше е, издадено, когато главният наблюдател реши да изведе нашите наблюдатели от Судан. И а, е, дори дума в това изявление не се казва за а, е, думите на Башир, абсолютно възмутителни, с които той заплашва да отреже езиците и пръстите на международните наблюдатели. А, е, а, значи, а, трябва а, да внимаваме, за да не се окаже, че фактически замазваме положението или още една диктатура да им доди дойде в Иран, в Судан. трябва да подкрепяме демократичната трансформация на Северен Судан. А, значи, възмутена съм, а, че в случая се лечи, че нямаме собствена стратегия за Судан, просто следваме американците. От това, което вие казахте, от това, което беше споменато вчера в, в Комисията по сигурност и отбрана, ако Европа трябва да има своя стратегия и тук, и в Гвинея, Бисава и другаде, а не да следва американската стратегия. Благодаря. Сега колегата Лизек. Благодаря, господин председател. Господин директор, благодаря много за вашите обяснения. Искам да попитам нещо за един въпрос, който е много важен, тъй като засяга европейският континент и страни членки на съвета на Европа, по-точно Грузия. Радвам се, че се признава необходимостта от запазване на независимостта и териториалната цялост на Грузия. независимостта и суверенитета са на лице, но има проблем с териториалната цялост на Грузия. Можете ли да ни кажете нещо по отношение на дебатите във връзка с а, тази тема? съветът и въобще Европейския съюз възнамеряват и да предприемат нещо за осигуряване на териториалната цялост на Грузия. Разбира се, разговорите в Женева са в ход, но единственото хубаво, което може да се каже за тях е, че те са в ход. Какви допълнителни мерки се приемат? Например, разговори с Русия. И сега накрая а ще дам думата на господин Бутиков. Благодаря, господин председател. Вестник International Health Tribune писа вчера, че Европейският съюз отива на конференцията на ОНЕ за неразпространението на ядреното оръжие, без да има единна позиция относно намаляването на ядрените арсенали. Цитира се неназован източник. И тази позиция на Европейския съюз се, на, се определя като разочароваща по отношение на възможностите за ядрено разоръжаване. От, от, споделяте ли тази оценка или сте задоволен от позицията на Европейския съюз по отношение на тази конференция? И вторият ми въпрос. По отношение на Украина, където парламента в противоречие на Конституцията е ратифицирал решението за Черноморския флот. Дали тази ратификация е неуместна или това ни е все едно? Prego, dottor Cooper. Имате думата в рамките на 5 минути, доктор Купар. Благодаря, господин председател. По въпроса на Ана Гомеш. Дебата на съвета беше насочен към бъдещето. Гледаше процеса свързан с CPA, а не изборите. Вярно е, че декларацията на съвета по въпрос за изборите беше под формата на един дипломатичен език, сдържан, както каза и госпожа Гомеш. От друга страна не смятам, че има кой знае какви различия на мненията. Просто се прие такава форма на изразяване. Не смятам, че има голяма разлика по отношение на целите, които преследваме. И ние се притесняваме относно това, което може да се случи на юг. Притесняваме се относно рисковете, свързани с насилието, които могат да бъдат в различни форми. Затова разискванията в рамките на съвета бяха насочени към бъдещето. Изборите отново казвам, по дипломатичен начин бяха сериозно компрометирани. Опитваме се да отворим един политически дебат за мир в Судан. Това обаче не се получава, не може да бъде лесно осъществено. Мисиите за наблюдение бяха приветствани, включително от партиите и страните, които бойкотираха изборите. Така че има сигнали за това, че това е била една първа стъпка. Не мога да я определя като абсолютен успех. И един коментар по отношение на Гвинея Бисао. Ние преразглеждаме нашата позиция, както ви казах. Няма да напуснем Гвинея Бисао. Въпросът е как точно да продължим нашата работа в тази страна. Господин Лисек по въпроса за Грузия този въпрос се споменава в заключенията, макар че съвета не го обсъди. Разбира се, силно сме ангажирани с запазването на териториалната цялост на тази страна. Разискванията в Женева показаха, че това не е въпросът, може да се постигне напредък. Разискванията в Женева бяха насочени основно към подобряване на стабилността в тази страна. В рамките на дебатите в Женева се споразумяхме с другите страни. Знаете, че най-важна тук е Русия относно процедурите и целите Основната цел е да създадем стабилност и сигурност за местното население, да създадем една атмосфера на спокойствие и ако успеем да постигнем това, след това ще можем да се справим и с политическите въпроси, които биха могли да възникнат, въпроси свързани с териториалната сигурност. Ще се придържаме към нашата позиция. В разговорите в Женева участват руснаците, искам да ви уверя в това. Обсъдихме този въпрос в Женева с руснаците, обсъждаме го винаги. Това стана и по време на посещението на Катерин Аштън в Москва наскоро. По отношение на въпроса за договора за неразпространение на ядрени оръжия, искам да кажа, че съвета не се ангажира пряко с броя бойни глави, например, в сравнение с други ядрени сили, ядрената мощ на Европейския съюз може да бъде описана като минимална по отношение на преразглеждането на договора за неразпространение на ядрено оръжие съвет прие позиция, която е балансирана. Говори се за разоръжаване, за неразпространение и за мирно използване. По въпроса за Украина, Украина е от голяма важност и съм сигурен, че ще се върнем на този въпрос, но Украина е и суверенна държава и те сами ще решават как да си управляват отношенията с Русия. Ние не смятаме, че е наша работа да разделяме Украина от Русия. Украина си е съсед на Русия и просто тези две страни си имат много важни отношения и връзки не разглеждам този въпрос като някакъв вид състезание. Както вече ви казах, украинското правителство само ще си решава как да организира отношенията с Русия. Този въпрос не беше обсъждан на съвета. Сигурен съм, че ще бъде обсъден в близко бъдеще. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Благодаря благодаря ви, доктор Купър. Благодаря за вашето сътрудничество. Благодаря за вашите изчерпателни отговори. Жива, желаем ви успех във вашата по-нататъчна работа. Bene, passiamo al, al punto seguente. И така, сега преминаваме към следващата точка от нашия дневен ред Европейската служба за външна дейност. Миналата седмица беше постигнато единодушие по отношение на текста който описва създаването на службата за външна дейност. Вече определена позицията на съвета и тя беше обяснена по време на преговорите с парламента. Господин Брок и господин Верховщата бяха помолени от комисията АВКО да изготвят документ и доклад в тази насока. Основните принципи са обхванати в неофициален документ и сега се преминава към една нова фаза на важни преговори. Давам думата на господин Брок, който трябва да даде оценка на постигнатото съгласие в съвета и да обясни основните насоки. Господин Брок има думата. Благодаря, господин председателю. Документът, който ви е представен, е един работен документ, който постоянно ще подлежи на промени. Ето защо искам да помоля колегите да кажат а, какви забележки имат, ако имат предложения. И а, този документ ще бъде представен като доклад, когато бъде предоставен и последният документ, свързан с разпоредбите за персонала. Трябва да имаме предвид, че в крайна сметка това не е само един документ, а тук а, трябва да се вземе решение по 4 или 5 документа трябва да видим кои неща по-лесно могат да бъдат прокарани, за кои трябва да се положат повече усилия. В документа са а, включени и а, измененията, които бяха направени, за да се постигне една обща позиция с съвета. Ето защо решението на съвета не е официално. При това решение на съвета има процедура по консултация. Това решение може да бъде променено. Ако имаме а, е, разпоредбите за финансиране и за персонал, които подлежат на процедурата за съвместно взимане на решение. Това значи, че парламент има право да взема участие в решението относно разпоредите за персонала за освобождаване е, на бюджета от отговорност. Не трябва е, в тази населка да се съгласяваме с общи формулировки. Е, ще има един преглед, който ще се стои през 2013 година и не трябва да позволим нещата да се променят в наш ущърп. Ето защо Например, в член 6 от документа, в който се включват промени, които са предложения към съвета. Не трябва да позволим много от решенията да бъдат съкратени. трябва да вземем окончателно решение, по, свързано с разпоредбите за персонала. Заключението и решението на съвета единодушие с съвета. Това е една основа, върху която могат да се водят преговори, за да се постигне една обща позиция. При предложението, което ние направихме, това е едно времено предложение. Позицията на съвета вече е ясна. Това, което липсваше, беше допълнено. Разбира се, формално може да има промяна на документа Аштън, но основните позиции в съвета са ясни един вид може да има нива и области, в които да постигнем съгласие. Ние казваме, че службата трябва да е прикрепена към комисията. И ние също смятаме, че административния бюджет трябва да е част от раздел трети а не от раздел 6. От друга страна, ясно заявяваме, че разбира се по отношение на персонала и на бюджета трябва да се даде възможност за независимост на тази служба. Най-вече трябва да има Гаранция и за това, че как, правомощията на съвета трябва да станат правомощия на съвета, а не да се прехвърлят върху службата. Разбира се, относно правата свързани с бюджета и всички задачи, които трябва да бъдат изпълнени от парламента. Службата има един суверенен характер в рамките на съвета правата на парламента трябва и правомощите трябва да бъдат гарантират и съвети госпожа Аштън трябва да ни убедят, че ще ни дадат тези гаранции. Предложенията трябва да дойдат от тяхна страна. Ако няма критичната маса на лице, тогава нашата позиция не може да бъде променена. Относно разпоребите за персонала, съвсем ясно даваме да се разбере, че трябва да се гарантира лоялността. В 7А8 пише, че а, служителите трябва да служат единствено в интерес на службата. Ако Една трета от служителите на службата външна дейност са национални дипломати и след известно време те трябва да се върнат обратно, то тогава лоялността ще е свързана с родината, тъй като ам, вътрешно, външно министерство, извинете, отговаря за тяхната кариера трябва да има възможност това лице, тези дипломати да решат дали а, искат да останат в а, Европейската служба за външна дейност или да се върнат а, в родината си. Това са принципни въпроси. Понякога оставам с впечатление и от някои разговори с националните дипломати и министрите. Ам, оставам с впечатление, че тези разговори за персонала и за службите а, се разглеждат а, като прерогатив на съответната държава членка. Съвсем ясно трябва да заявим, че а, въпроси свързани с а, персонала и за това, че, комисия трябва, че службата трябва да е част от комисията, да дадем ясно да се разбере, че това са общностни задачи, това са общностни цели. Висше представител има две основни задачи. Тя а, отговаря за външната политика, както и да води една последователна политика във външните отношения на а, Съюза. Това значи, че тя има едно съгласие, едно споразумение с отделните страни, в това число и комисията. Договора съвсем ясно подчертава тази разлика. Ето защо службата не трябва да е само в правителствени ръце. Това трябва да се разясни. Също искаме ясно да заявим, че политическото представяне също е от значение. Позицията на съвета е ясна и определена. Ролята на генералния секретар не е толкова политическа, както беше в миналото. Ами по-скоро се е свързана с една административна роля. Ако съм разбрал правилно господин Кристофърсън, то тогава господин Кристофърсън спомена, че в случай на неприсъствие, когато върховният представител не присъства, то тогава комисарите могат да я представляват. Това е нещо, което е заложено и в документа на господин Херфоштад. Трябва да има дискусии с съвета, да попитаме какво се случва с външната политика на сигурност и отбрана, ако определен комисар няма право да представлява върховния представител. Кои ще са заместниците на върховния представител? Кои ще са тези съответни комисари? Колегата Дежон каза, че отговорите на господин Купър подчертават ясно, че няма нужда от политическо представителство, от политическо представяне. Не мога да си а, представя господин Бутиков да е съгласен с такива отговори на въпроса му за Украина. О, за Украина. Това е, което имаме предвид, че в този случай нещо трябва да се случи и да се предприеме съвместната работа на госпожа Ештън с комисията, с комисарите, с е, тези е, заместници. Е, трябва да има една последователност, една приемственост в тази политика. Важно е какво ще се случи в областта на политиката за развитие, какви планове има, какво място ще заема тази политика в рамките на службата това всичко трябва да се случва а, в едно сътрудничество а, на върховния представител с а, съответните комисари. Това е съвсем ясно. Това, което бихме желали, да имаме един консолидиран бюджет – искаме да направим едно предложение, как, свързано с бюджета, да направим една оценка. В съвета се казва, че бюджета трябва да е неутрален, но една трета от персонала трябва да дойде от съответните национални държави, съответните национални правителства. На тези хора трябва да им се плаща. Ето защо това е изключително важен въпрос. От друга страна, искаме ясно да заявим, че всички а, че а, всички пълноправни членове на службата ще а, е, получават заплатите си от общностния бюджет, а не от националния бюджет. Разбира се, ще има и командировни национални експерти. Техния брой трябва да е ограничен. Не може да се каже една трета са национални служители. Военният състав също е национален. След това службата се превръща в едва ли не в национално външно министерство. Не може да стане така, че службата да бъде откупена. службата представлява Съюза. Ето защо трябва да внедрим съответните предпазни клаузи, за да не се случи това. трябва да има баланс по отношение на представителствата на жените и мъжете да бъдат еднакво представени, както да има баланс по отношение на географския принцип. Политиката за развитие не трябва да се превърне в инструмент на външната политика. Трябва да държим нещата под контрол и да внимаваме какво ще се случи с тези предложения за изменения. Важни са инструментите, които са засегнати в член 8 е, които остават е, в правомощията на националните правителства. Това беше посочено в предложението на Аштън е, и най-вече инструментите за стабилност. Трябва да има а, ясно разграничаване а, по отношение на задачите по време на сътрудничеството а, между а, военните и цивилните операции. Държавите членки а, искат и подчертават, че е необходимо, когато става въпрос за военни операции, това да бъде ясно подчертано. Трябва да сме гъвкави, трябва да имаме доверие, да приемем правомощията, когато те са в ръцете на съвета но трябва да внимаваме за правомощите, когато те са в рамките на Европейския съюз. При управление на кризи много често те нямат военен характер. ами, например, в случая с Хаити има нужда от логистична помощ всичко да бъде пренесено от единия край на другия и тогава тези мисии стават смесени. Правомощията няма как да бъдат строго разграничени. Ето защо това трябва да бъде координирано в рамките на службата. На последно място искам да спомена а, следното. Това съм го включил в точка четвър... четвърта и пета. Това е въпросът за политическия контрол. Основните насоки са включени в договора и в споразуменията и могат да бъдат прехвърлени и тук. Политическия контрол. Кога трябва да се провеждат консултации? Кога един посланник или специален представител трябва да, да отговаря пред комисията? Кога ще се появи доклада от комисията? как ще е, се осъществява достъпа до съответната информация. В рамковото споразумение с комисията е заложено, че стандартите, които ще бъдат постигнати там, трябва да бъдат прехвърлени и за тази област стои въпросът и а, кога и как ще бъдем консултирани за отделните мандати, мандати за мисии, за стратегически документи и така нататък. Смятам, че трябва да търсим допълнителни начини да постигнем меморандум за разбирателство. Искам съвсем ясно да подчертая, че ние сме един прозрачен орган, и а, знаем, че ние винаги слушаме съвета какво казва, но той не се вслушва в нас. Това е една тема, която трябва да се обсъди по-късно. Трябва да се постигне а, споразумение относно разпоредбите на съвета за това кой ще отговаря за какво. При разпоредбите на съвета, по които ние няма да постигнем съгласие, но пък трябва да постигнем съгласие, свързано с разпоредбите за персонала и финансовите разпоредби, там където ние имаме право да участваме при взаимно съвместно взимане на решение. Не трябва да се слагат пречки, така че да се постига по-нататъчен напредък и в тази област. Благодаря ви. Благодаря на колегата Брок. И сега кой ще се изказва? Господин Ферховста. Той ще е първи като докладчик от името на Комисията по конституционни въпроси. След това са докладчиците в сянка и след това всички останали, които искат да се изкажат. Започваме веднага с господин Гиферховстат. Искам да ви напомня, че тъй като много хора искат да се изкажат, ще трябва да проявим дисциплина. Никой няма да получи повече от две минути. Моля ви да не ме принуждавате да използвам чукчето. Въобще не ми харесва това чукче. Микрофон. Първото, което трябва да се направи е да се подчертае всичко, което господин Брок каза. Както знаете, това са същите изменения, които са представени тук. Те бяха представени в нашата комисия по конституционните въпроси. И трябва да ви кажа, че това беше направено тази сутрин. Трябва да кажа, че реакцията беше общо взето положителна спрямо тези изменения, внесени от господин Брок и от мен самия в Конституционната комисия. Това първо. Второ, извънредно, подчертавам извънредно, а, важно е в вътрешната непротиворечивост да се постигне в нашата външна политика. Това се стремим с тези изменения да постигне. А, господин а, а, Рок и аз сме съгласни по отношение на Комисията за развитие и това, което се предлага от съвета, това са хоризонтални третиране на темите. От една страна имаме комисията, кога става дума за географски неща, тогава се отнася до външна служба за външни работи, когато се отнася до изпълнението, става дума за комисията. Но и как може да се работи по този начин? тъй като има тясна връзка между Европейската комисия и службата за външна дейност. Това фактически беше философията на измененията, които ние предлагаме. Този, тази служба трябва да бъде част от раздел трети на бюджета, а най-важният най раздел на бюджета на комисията. И последното, което искам да кажа, господин председател, е, че не трябва да изключваме възможността а, от необходимост от други изменения. Защото ако съвета не върви в посоката, в която ние искаме той да върви, поне аз, ма за себе си мога със сигурност да кажа, че тогава ще трябва да се внесат нови изменения, за да може всичките правомощия, общите правомощия да се върнат на комисията в такъв случай. Значи, ако са необходими, но дали ще са необходими такива допълнителни изменения, ще зависи много от това как ще реагира съветът на измененията, които сега предлагаме. И тогава не изключвам, че може да е необходимо да направим нови предложения за изменения, за да възстановим по отношение на сътрудничество, по отношение на политиката на добросъседство и така нататък, всички тези промощи да възстановим, да върнем към комисията. Значи, не трябва да използваме създаването на тази служба, за да изпразним от съдържание общностният подход на Европейския съюз. Благодаря. А сега думата има Роберто Гуалтиери. Е Благодаря. Добре е, че сега имаме изменения към този документ, към предложението за върховен представител. Документът е полезен, добре структуриран, включва много предложения, които направихме към двамата докладчици през последните няколко месеца. От името на социалистите искам да кажа, че нашия подход винаги е бил прагматичен и се е основавал на принципи, а не на думи пълен парламентарен контрол е важен за осигуряването на последователността на нашата външна политика. Трябва да се гарантира защитата на общностното измерение във външната политика, да се защитат отделните политики. Сега, ако оставим на страна моралните въпроси, трябва да поговорим за статута на този орган. Когато става въпрос за парламентарния контрол, в документа има много важни елементи. Част от тези въпроси ще залегнат и в допълнителни помощни споразумения. Важно е обаче те да бъдат споменати тук. Въпроса за парламентарните изслушвания, например, за новите ръководители на делегации – новите ръководители на служби в рамките на СВД. Важно е да се уточни и споразумението за бюджета по отношение на Европейската служба за външна дейност, защото различните бюджетни пера за мисиите са нещо много важно и може би това ще бъде един от най-важните резултати, които ще постигне парламента. По отношение на връзката между националното ниво и общностното ниво, ситуацията е изключително сложна. Документа ни дава опции, идеята за стратегически насоки в рамките на програмирането, които да се дадат на върховния представител, е добра. Тук се говори за някакъв вид суи генерис орган, който да е прикачен към комисията. този въпрос трябва да бъде разгледан максимално добре в нашите дебати. Благодаря. От името на либералите, граф Ламсдорф. Благодаря, Благодаря господин председателю. А, с интерес се изслушах изказите на господин Брох и господин Верховщад. Знам, че за нас като парламент е ясно да заявим, че имаме връзка с решенията, които се взимат от другите органи. Целият този дебат представлява ядрото. Въпроси свързани с това как ще се организират мисите, свързани с управление на кризи, какви ще са аспектите за сигурност. Може би трябва да се поработи върху някои от детайлите. Най-важно е да се подчертае специфично специфичността на този документ, а, също и спецификата на самият персонал, който ще бъде назначен в службата, както и ам, военната част от тази служба, която ще взима участие в определени мисии. Това, което предлага съвета, не е нито е, смислено, нито отговаря на целите. На второ място, тук съм на едно мнение с Ема Грок, съвета се съгласи по отношение на двамата за, заместни генерални секретари. Относно разпоредбите, свързани с представителството, трябва да се помисли и по-натак нататък. Кои ще са хората, които ще заместват върховния представител в неговото отсъствие? Разбира се, координирането е от изключително голямо значение. Тази координация се извършва от комисарите, от генералните секретари, защото тук има едно сливане на отделни култури и практики. Темпо перфетто. Е, е, много добре. Справихте се в определеното време. Колегата Луначек. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на господин Брок от името на комисията за това, че стана възможно да се включат въпроси, които ние искахме да бъдат включени. И мисля, че сега този проект, поне от наша гледна точка, е много по-добър, отколкото беше в началото. Съгласен съм с почти всичко, което каза господин Брок. Искам само а, да кажа някои неща, които са все пак много важни за нас. Едното е политическото представителство. А, може би а, знаете какво каза по този въпрос господин Купер. А, просто трябва необходимо ни е политическо представителство. Това е нещо, което е много важно за нас финансовите инструменти. Все още няма въпроси за отговорностите. Може би това ще се изясни с правилника за персонала, но още не е решено. И нещо за правата на човека. Радваме се, че ще има, бъде отделено специално внимание във всички делегации на въпросите на човешките права и демокрацията. Но все още не е ясно за какъв вид проблем човешки права става дума. За дали ще бъде дирек, дирекция, дали ще бъде отдел, кой ще се занимава с тези въпроси. Ако в делегацията имаме специално специално тема за човешките права, трябва да има орган, който се занимава с тях. Било дирекция, било друго. Много важно е също така службата за външно действие да бъде отворена за представители на министерствата от страните членки. Не само външните министерства, но и други специалисти по въпроса на развитието, например. А по отношение на а, баланса между мъже и жени, все още тези въпроси, като не са поставени в центъра на вниманието. Благодаря и сега от името на групата на ГУЕ, колегата Шулц. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря от името на, на комисията за доброто сътрудничество. Искам да благодаря и на господин Брок. Говорихме е, за съвместното и сътрудничеството между инструментите, които се управляват от Европейската служба и тези, които не са обхванати в рамките на Европейската служба, но също се отнася до външната политика. Разбира се, има неща, които не са споменати в документите на двамата докладчици от е, е, една от тези теми е превенцията на конфликти. Има два аспекта. От една страна е военна превенция, от една страна е гражданска превенция на конфликти. Тук стои въпроса за справяне с е, и управление на кризите. По време на преговорите трябва да стане ясно дали генералният секретар ще отговаря за превенцията на конфликтите и наистина той ще има тези правомощи с госпожа Аштън. Трябва да се обсъди този въпрос. трябва да има ясно разграничение между военните мисии и цивилните мисии. Политиката за развитие. По време на дискусите с ДВ много от аспектите бяха споменати, но искам да подчертая, че парламента много внимателно трябва да се насочи към това, ясно да осъзнае своите права и права да взима участие в процедурата за съвместно взимане на решение там, където е необходимо. Благодаря, господин Салафранка. Благодаря. Искам да благодаря на господата Броки и Ферховстад за положените усилия. В дебата в момента има един изключително важен елемент. Трябва да подчертаем, че политическите решения и споразуменията в рамките на съвета ще бъдат основа на всички а, е, преговори. Мисля, че ние сме доволни от а, е, изискванията, които възлагаме от името на парламента. Това е проекто позиция след като имаме окончателния вариант, върховният представител ще направи е, предложение от финансов характер. Мисля, че правим грешка, обаче, когато използваме съвместното взимане на решение за промяната на финансовия регламент и регламента за персонала. Мисля, че трябва да бъдем напълно доволни по отношение на изискванията, които правим във връзка с преразглеждането на финансовия регламент и регламента за персонала. Господата Брок и Ферховстат правят правилни стъпки в тази посока. Искаме да има пълна бюджетна отговорност и пълна отговорност по отношение на персонала. Много е важно по отношение на механизма за политическа координация Европейския парламент да включи този механизъм и в други области. Върховният представител казва, че ще се допитва до Европейския парламент относно основните елементи на външната политика на Европейския съюз и че ще гарантира, че позицията на парламента се отчита. Ами всичко това трябва да се включи в механизма за политическа координация. Мисля, че предложението е доста разумно. Искаме, в крайна сметка, Европейската служба за външна дейност да остане орган на общността. Благодаря за придържането към времето. Давам думата на господин Свобода. Благодаря, господин председател. Това е един много добър документ, който имаме пред себе си. Ще направя само няколко коментара. От една страна, аз не съм съвсем убеден, че взаимоотношенията между върховния представител и парламента трябва да бъдат обхванати само в едно рамково споразумение. Трябва да има някои принципи, които да бъдат заложени в този документ, а след това подробностите могат да бъдат доразвити в рамковото споразумение. Аз съм съгласен с това, че трябва да има едно преплитане с Европейската комисия, е, Европейската комисия и комисарите. Това е, е един, едно от решаващите неща. Това комисарите да поемат също своята, ур, своята отговорност. Не съм съгласна с член 2б, с неговата формулировка. Комиса, комиса, комисарите имат своя собствена позиция. Не можем да а, сложим а, служителите и представителите на комисията с заместниците на върховния представител, с генералните секретари. Комисарите също имат задача да я представляват, но имат и своя собствена позиция. Така трябва да се формулират неща, че трябва да има разграничаване между Аштън и комисарите, трябва да има координация между тях и ам, е, при е, тази координираща дейност е, трябва и заместниците на върховния представител да са там. Трябва да има регулация, която да дефинира тези неща. Разбира се, предложенията ще бъдат подкрепени от нас, но нека по член 2б да се направят допълнителни разисквания. Относно контрола, както господин Салафранка каза, ние не можем да взимам участие в този контрол. Ние трябва да извършваме независим контрол. La collega Autala, per i Verdi. Uh, thank you very much, Chair. Uh, Благодаря, господин председател. Колегата Лудачек вече спомена човешките права а, и как те са отразени в това предложение. Мисля, че е, е чудесно, че съветът изглежда е обединен по този въпрос, единодушен е и парламента. От името на подкомисията по човешките права искам да кажа, че нашето отношение към специалният отдел, който ние предлагаме в четвърти член, който се отнася до човекта на правекта, правата на човека, трябва да бъде достатъчно високо равнище. Не смятам, че този отдел може, ще може да си свърши работа, ако бъде на трето ниво и няма да може да стига до тези, които взимат важните решения. Значи на каквото и ниво да е, трябва внимателно да разгледаме правата и задълженията на този отдел. Това вероятно трябва да бъде по-скоро генерална дирекция. По-настоящем върховният представител, господин Солана, лично представляваше позициите на Съюза по отношение на правата на човека. Не мисля, че трябва да се окаже в положение, където гласът за защита на човешките права ще затихне. Мисля, че органът, за който говорим, трябва да има много ясни отговорности за интегрирането на въпроса на човешките права във всички стратегии. И все повече се тревожа, като слушам господин Ферховщад, като че ли, е, който каза като че ли е, съвета иска да запази Проблемите, които се отнасят до страните членки за себе си, е да остави хоризонталните въпроси на комисията. Въпросите с подготовката и квалификацията също са много важни. Необходимен ни е персонал на достатъчно високо ниво. Това въжи и за бъдещият отдел по човешките права. И за всички делегации. Сега колегата Северин. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя двамата докладчици, които представиха една обща гледна точка. Смятам, че документът е добър. И сега сме в е, етап на усъвършенстване на текста, за да стигнем до една обща позиция на парламента, която ще бъде представена пред другите европейски институции. Струва ми се, че последователността, вътрешната непротиворечивост на мисленето и на планирането по отношение на службата за външна дейност се гарантира от механизма за политическо координиране, който ще доведе до такъв, е, такова завършено цялостно становище по отношение на нашите цели и стиковането между различните институции, които заедно ще работят за постигане на едни същи цели. Това от една страна и от друга страна е административното координиране, което е свързано с ролята на генералния секретар. Колкото до бюджета, мисля, че там трябва да следваме същият подход. Целостността и последователността на бюджетната подготовка трябва да се отрази в подготвителният етап – на етапа, когато бюджета се, ни се представя на нас парламента и на етап изпълнение на бюджета. Именно подобен механизъм на бюджетно планиране, представяне и изпълнение трябва да бъде достатъчно последователно. И ключовите пунктове, чрез които ще проверим дали сме си свършили работата, това са прозрачност, отчетност, последователност и ефективност. Ако можем да създадем механизъм за службата, която е прозрачна, ефективна, е, подотчетна и така нататък, значи сме си свършили работата. По отношение на член 2б, ще си позволя да предложа едно изменение на господин Брок и господин Ферховщад, което според мен е, представлява компромис между позициите на господин Салафранка и господин Свобода. Благодаря. Благодаря. Господин Сариош Волски. Thank you, Mr. Chairman. First, let me, let me praise the two rapporteurs and the approach. And it's good that we have a... Благодаря. Искам да поздравя двамата докладчици. Добре е, че имаме съвместен подход между двете комисии по външни работи и конституционни въпроси. Поздравления за работата по този е, философски доклад. Е, доста сте се задълбочили. Мисля, че е добре да имаме един е, кохерентен стратегически подход с цел да постигнем е, една хомогенна служба в е, нейната толкова сложна хибридна структура. Общностният подход означава да включим всички и да споделяме с всички. Затова искам силно да подкрепя това, което е включено в новия параграф 7c и член 6.6 относно географското представяне. Има конкретни мерки там и ние трябва да ги последваме. Всички ние искаме тази организация да има необходимата легитимност и държавите членки да чувстват съпричастност към нея. Тя трябва да зачита многообразието от географски характер на Европейския съюз. Затова приветствам това, което се каза в края когато обсъждаме обща позиция в съвета, тя трябва да отразява общата философия на всички нас. Благодаря. Госпожа Люлин. Благодаря, господин Шулт. Се спря на инструментите за развитие. Концепцията на инструментите за развитие последно време с голямо внимание се обсъжда, особено в организациите за развитие. Концепцията на ЕАД беше предоставена на, на кан... на адвокатската кантора um, White and Way службата, съгласно договора, поема отговорност изцяло за общата политика за сигурност и отбрана. Цитирам ролята на службата, съгласно договора, се ограничава в рамките на общата политика за сигурност и отбрана. Сътрудничеството по политиката за развитие е в рамките на тази обща политика за сигурност. Смятам, че все пак трябва да имаме предвид и това съдебно решение по време на нашите дискусии. И трябва да, да се включи това съдебно решение. Това обаче не е направено в досегашните дискусии. На второ място комисарят по развитие ще поеме функция на наблюдател ще наблюдава използването на тези инструменти. Това е малко недостатъчно прецизно. Организациите за развитие искат по-голямо, по-голяма конкретност. Ето защо не е правилно да се прецизира, че в този случай трябва да решава комисария за по развитието. Колегата Фарми има думата. Благодаря. Тук съм. Аз съм координатор от името на социалистите и демократите и от името на бюджетната комисия. Имам въпрос по отношение на финансовия регламент. Нека преди това да кажа обаче, че се радвам, че имаме разбирателство тук по тези въпроси. Мисля си, че финансовия регламент трябва да се промени възосновата на едно интеринституционално споразумение. Имам въпрос към господин Брок. Казахте, че това трябва да се разглежда като институция суи генерис в рамките на комисията. За мен обаче това е едно противоречие. Или става въпрос за институция сама по себе си, или е в рамките на комисията. Ако е в рамките на комисията и тя се разглежда като агенция, няма нужда да има промяна на финансовия регламент. Въпроса с суи генерис е следния. Ще бъде ли тази институция, институция по смисъла на финансовия регламент, т.е. ще участва Сметната палата и така нататък. Ако това е така, тя ще бъде включена в първата част на финансовия регламент и ще има отделно освобождаване от отговорност. Ако обаче има характер на агенция, тази Европейска служба за външна дейност, нямаме нужда от а, промяна на първата част на финансовия регламент. Така че какво имате предвид? Суи генерис, т.е. означава, че тя ще има отделен административен бюджет, не в рамките на раздел 3, а в рамките на другите раздели. Естествено, оперативните разходи могат да бъдат управлявани от комисията, но това е един от основните въпроси. Говорим сега за институция Суи Генери с отделен административен бюджет или агенция в рамките на комисията. Моля ви да поясните. Благодаря. Накрая господин Келан от ЕМП. Благодаря, господин председател. Искам да изразя моето задоволство от е, работата, която колегите Брок и Ферховщад са свършили. Те са е, парламентарни архитекти, ако мога така да кажа, е, на парламентарните архитекти на службата за външна дейност на Европейския съюз. Това, което е важно, това е балансът между ролята на съвета, Европейската комисия и Европейският парламент пред които службата трябва да бъде, да се отчита и политически, и финансово. Второто, което искам да спомена, това е решаването на въпроса с географският баланс, на съизмерното представяне на страните в Европейския съюз. Новото тук е свързването на въпроса за географския баланс с възможността за разширяване, отваряне на службата за националните дипломати. Да могат те да представят интересите на Европейския съюз като цяло. Дипломатите от страните членки. Второ, когато говорим за бюджета, очевидно необходимо е да се предвидят достатъчно средства за тази дипломатическа служба за външна дейност. И четвъртото, което искам да спомена – е механизма за координиране на политиката. И двамата докладчици призовават към по-добра координация в самата служба за външна дейност. Предлагат създаване на отдел за правата на човека и за представителството представителствата в чужбина на Европейският съюз. Според мен, правомощията на, на тези органи по отношение на човешките права, особено трябва да бъдат разработени по-конкретно. Но до тук е, за мен резултатът е удивително добър. Благодаря. А сега а, думата ще има доктор Кристо, Кристоферсън. Той ще представител на върховния представител и след това господин Брок. Yes, thank you very much and thank you for uh, giving me the floor and allow me. Благодаря, че ми дадохте думата, господин председател, и ми дадохте възможност да а, реагирам на някои от изказванията тук тази сутрин. Най-напред бих искал да подчертая, че сме стигнали един много важен пункт. Имаме обща позиция с съвета и сега вече имаме пред нас една консолидирана версия на становището на парламента. Тоест, ние сме вече стигнали етапът на политическите преговори. Аз съм оптимист относно изходът на тези политически преговори. Отбелязах, и господин Брок също го спомена, че в, по много пунктове вие предлагате промени, които отговарят на промените, на които настоява съветът и които се подкрепят от върховният представител. Те са резултат от неформални контакти с Европейският парламент, т.е в това отношение вървим напред. Не бих бил и песимист по отношение на това, че в едни разумни срокове ще постигнем съгласие, почетавам съгласие с Европейският парламент по отношение на основно, текста на основното решение. Защото ако постигнем споразумение с Европейският парламент по този въпрос, не виждам защо трябва след това да чакаме това решение, за да влезе в сила, да чакаме другите елементи. Например, правилника за персонала, чието, под, чиято подготовка може би ще отнеме малко повече време. Разбира се, продължава да има различия между нас. Но за да преодолеем тези различия, ще е необходимо да се опитаме да се разбираме е, едни други по-добре. Да разбираме какво по същество искаме да постигнем всеки от нас като институцията. Ще взема като пример дебатът за това, кое институционно ще бъде прикачено към комисията или ще бъде само за себе си и автономно като служба и така нататък. Иска ми се да един път завинаги да разсея всякакви възможни съмнения, че когато Европейският съюз разглежда общностни въпроси, а, че службата ще а, е, е, гледа, по, ще се действа по какъвто и да е друг начин, освен като генералните дирекции на комисията. Че следва същия процес на подготовка, разглеждане, представяне а, е, на решенията пред колегиума на комисарите, преди взимане на окончателно решение. А, именно така ще действа службата за външна дейност. Но фактът, че ние искаме известна независимост за тази служба по отношение на бюджет, нейния бюджет и по отношение на нейните служители, на персонала. Това е а, условие, а, за, за да можем да създадем една така широкообхватна служба, която да се занимава с външна политика, управление на кризите, международно сътрудничество и прочее. Тоест, ако тази служба няма известна независимо по отношение на своя персонал и своя бюджет, тогава тези основни политически изисквания няма да могат да бъдат изпълнени. И ще създадем нещо съвсем различно от това, към което първоначално се стремяхме. Разбирам, че разбирането, че ако нашия бюджет се включи в трети раздел на бюджета, ще има по-голяма прозрачност, отколкото ако бъде другаде. Е, за мен голямата прозрачност, към която се стремим, в, в, ако, ако, ако, ако нашия бюджет бъде в отделен раздел, а не включен в третия раздел, прозрачността ще бъде още по-голяма. Ако нашият бюджет е в отделен раздел, ще имаме пълна прозрачност по отношение на персонала на службата. Ако нашия бюджет е част от бюджета на комисията, тогава а, той ще бъде една неточно определена част от общият бюджет за а, персонала на комисията вие като орган, който участва в приемането на бюджета, имате по-голям интерес нашия бюджет да бъде отделен раздел, а, отколкото, а не да бъде част от общия бюджет на комисията. Искам също да предупредя а, така, нези, които смятат, че е, е, непременно службата трябва да бъде напълно част от комисията, а, ще кажа, че имаме, ще имаме в тази служба а, специализирани служители, включително и е, военни експерти, ще имаме служители с по-специален статут, имаме е, дипломати от страните членки. И би било недобър прецедент да създадем а, организъм в, вътре в самата комисия, който да функционира като нормална част от тейните дейност. И накрая няма съмнение, че голяма част от служителите ще дойдат от комисията. Повечето от онези, които работят в областта на политиката, ще бъдат от комисията. По предварителни сметки около 680 души ще бъдат от службите на комисията, било в Брюксел, било другаде. Може би около 150 от секретарятът на съвета. Души от секретарята на съвета. Виждате, че а, а, е, в едно положение, където тежестта на Европейската комисия е доста голяма, но поради липса на време ще спра до тук. Сега ще дам думата на колегата Брок. Äh, Благодаря, господин председател, Благодаря на господин Кристоферсън. Тъй като той ясно подчерта къде има пропуски все още и къде могат да се водят конструктивни преговори през следващите дни. Ролята на парламента не трябва да се подценява. Ние ам, сме в състояние да постигнем яснота по отношение на раздел 3 от бюджета. Относно правилка, правилника за персонала и там можем да постигнем успех. Разбира се, трябва да се водят преговори. Но на сегашния етап не можем да изхождаме от пакета с решения. Позволете ми сега да не се спра и да отговарям на всеки по-отделно. Просто ще извадя акцентите и нещата, които бяха повтори няколко път пъти господин Готери подчерта парламентарния контрол, който ще се упражнява върху службата. Съгласен съм с неговото мнение. Въпроса с политическото координиране, въпроса с различните култури беше повдигнат от други колеги. Относно заместниците и комисарите, Любопитен съм какво ще бъде продължението на господин Северин. Не трябва да има недоразумения. Комисарите също ще са заместници на върховния представител. Но а, трябва да има и политическо представене в някакви определени рамки. Не трябва комисията се запази своите права в рамките на службата, да не се разчита изключително на политическото представителство. колегата Ферхов Штат. Предполагам, че също ще изрази готовност да окаже съдействие добре е, когато, ако успеят, ако успеем и двамата докладчици да останем заедно до края, да работим съвместно, да работим съвместно и с, с участващите комисии. Трябва тази готовност да я поддържаме до края. Госпожа Луначек каза, че по отношение на националните диспута, ам, дипломати. Това трябва да са хора от Министерството, отговарящи за политиката на развитие. Това трябва да са хора, които да работят с голям ентусиазъм. Почертах, че трябва да назначим двама, две, двама, служители трябва да бъдат а, на, назначени, но това разбира се не е толкова сериозна забележка. Госпожа Леозинг. Решенията ще останат там, където принадлежат. А, липсва а, решения, свързани с политиката на развитие в рамката на, комисия, на комисията. Върховния представител изготвя позицията си съвместно с комисията. Дори комисарята по развитие не може да решава еднолично. Това е едно съвместно решение в рамките на комисията. И това ще остане и така, защото върховният представител не може да предлага сама а, такива въпроси. Колегията взима решенията, това беше така и така ще остане. В случай на конфликта решава не върховния представител, а комисията. Това правомощна комисия трябва да бъде гарантирано изцяло. Върховният представител има за задача да ръководи общата политика на сигурност и а, отбрана, да изказва и да представя една а, кохерентна и последователна политика на Европейския съюз, свързана с външните отношения на съюза с други държави. Не може тази служба да отговаря, разбира се, само за общата политика за сигурност и отбрана. Дори в рамките на конвента нещата не бяха замислени така. Господин Ламсторов спомена, че трябва да се ръководят двете култури. Трябва да има една обща, последователна, кохерентна политика но е, разбира се, последното решение трябва да се вземе от съвета или от е, комисията. Ето защо е важно това, което колегата Салафранка каза. Че парламента трябва да е, взима участие в политически решения в рамките на процедурата за взаимно съвместно взимане на решения. Ако правилно съм го разбрал, Господин Салафранка каза, че трябва да се постигне координация на политиките. Е, консултирането на Европейския парламент ще е смислено само ако се постигне единодушие по отношение на координацията, на ратификацията и така нататък. Това всичко е включено в процеса на консултиране. Това трябва да се подчертае изрично. Също ние трябва да следим за изпълнението на тези решения. Трябва да знаем какви са нашите цели по отношение на консултациите и информирането. Ако не внимаваме за тези неща, може да се стигне до един отрицателен отговор. Тук не трябва да забравяме и въпроса свързан с SWIFT. Това е един много важен процес. Дами и господа, още веднъж искам да подчертая какво се има предвид с Юд Генерис. в договора се има предвид, че трябва да, това да е независима служба. Силгенерис означава обаче, че не трябва да е извън рамките на комисията. Трябва службата да е в рамките на комисията и да взима участие в взимането на политически решения. Това е една важна институция. Имаме нов орган който е част от единият изпълнителен блок. Трябва да има добри основания. Добрите основания могат да се намерят в двоякия характер в рамките на на парламента или извън него. Но трябва да има много добри основания, също от гледна точка на парламентарните права. Може и от друга гледна точка. До сега не знам да има някакви предложения от страна на съвети на госпожа Аштан които да ми дадат възможност да разбера, че Сиогенерис може да съществува извън рамките на комисията. Това така изглеждат нещата в рамките на сегашните преговори относно раздел 6 на бюджета. Трябва също да се изясни този въпрос. И в нормалния бюджет може да има специален раздел. Това е въпрос на доверие. когато чуя, че това и това не може да бъде подложено на преговаряне, то тогава нещата ще останат без развитие. Смятам, че всичко може да се преговаря, може да се разяснят какви са принципите, какви са общите насоки и така нататък. Сърдечно ви благодаря. Грация, Брок. Благодаря, господин Брок господин Ферховстад поиска думата. Моля ви да бъдете съвсем кратък, защото нямаме много време. Да, господин председател, иска само да подчертая това, което каза и господин Брок по въпроса за бюджета. А, дали за шести раздел и трети раздел. Не е верно, че не Е, че ще намалим правомочията на парламента, ако сложим бюджета в третия раздел. Тъкмо напротив, ако сложим бюджета в третия раздел, нашите права са автоматично е, гарантирани. Второ, може да се предвиди този бюджет по такъв начин, че да бъде абсолютно прозрачен. Как? Като се сложи отделна глава в трети раздел на бюджета. Това е това се предвижда в 19 глава и другаде, подобни възможности, 3А и прочие. Но, във всички случаи, предимството е, че този бюджет остава в общностната част на общия бюджет. И това не е изключение. А, къде се намира а, в момента а, къде сега е политиката, външната политика и политика за сигурност на Европейския съюз? А, тя е в третия раздел на бюджета. Тоест, абсолютно а, възможно и желателно е даже да включим този бюджет в третия раздел. А, и от какво се страхуваме, господин председател, когато а, включваме а, бюджета? другаде. Ако, ако направим другото, това ще бъде един огромен прецедент в бъдеще. Всеки път, когато се създават агенции, нови органи и така нататък, ще кажат, виждате ли как беше създадена службата за външна дейност, така ще направим и ние. От трите агенции, които се създават, ще се финансират една част от общностния бюджет от, заедно с страните членки. 60% ще, бъдат финансирани от трите членки. Каква ще бъде реакцията, ако всеки път правим отделен раздел в бюджета, когато се реши, решим да създадем някакви подобни органи? Съветът ще каже, ами добре, както службата за външна дейност, по същият модел ще създадем и новите служби, агенции и така нататък. Започнем ли един път по този начин? с, с службата за външна дейност, създаваме прецедент, за първи път тя няма да бъде в третия раздел на бюджета. Всеки път, когато страните членки или съвета искат а, да, а, подобно нещо, те ще позовават на този пример. Следващия път ще бъде за трите агенции, за финансов надзор. Може би в бъдеще ще създадем енергийна агенция и така нататък. И не ще създадем в такъв случай с отделен раздел на бюджета. Значи трябва да се опитаме да прилагаме, а, да не застрашаваме общностният подход, като създаваме бюджетни раздели извън а, бюджета. За, ама казвате, защото тук роля играе съвета. Ами разбира се, и във външна политика и политика за сигурност също съвета играе главна роля. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Искам да благодаря на всички за изказванията. Дебата беше изключително ползотворен и задълбочен. Сега имаме предложение за резолюция относно положението в Босна и Херцеговина. Това е втори дебат по отношение на проекто предложението за резолюция. Вече проведохме един задълбочен дебат по въпросите, които повдига госпожа Пак. Нашия докладчик днес ще разгледаме измененията. 194 изменения има към това предложение за резолюция. Моля ви за тишина и ред, за да можем да продължим нашата работа. С оглед на резултатите от дебата днес, докладчика ще се срещне с докладчиците в сянка, за да се стигне до споразумение по отношение на компромисните изменения. Госпожа Пак. Уважаеми колеги, няма нужда да губим време толкова много с доклада. Нека колегите, които проявиха интерес към доклада, също направиха своите изменения. 194 изменения. Това е едно трудно начинание, да можем всичко а, да го а, сместим под една шапка. Разбира се, трябва да изградим, да съставим компромисни изменения и ще се опитам да запозная колегите в Страсбург с тези компромиси. Има някои изменения, които подобряват доклада директно, тъй като преди това не се споменаваха тези аспекти в доклада. Ако обичате, колеги, да престанете. Моля ви, проявете уважение към колегата. Със сигурност има и някои нови неща. Темата за медиите, темата за малцинствата. Включена и е, темата за съдебната система, борбата срещу корупцията. Смятам, че всичко това не подлежи на съмнение и на обсъждане и можем да направим общи компромиси. Има се, имаше изменения, които нямаха нищо общо с фактите, искаха да зачеркнат определени неща, но аз не съм съгласна с тях. Разбира се, трябва да имаме предвид, че ще има допълнителни изменения, които трябва да вземем предвид. Ето защо изхождам от това, че ще могат да се внесат и устни изменения в рамките на нашите преговори за постигане на компромис. Беше споменато, че някои държави не се провели ратификацията, но някои а, от тях вече са преминали процеса на ратификация. Трябва да се опитаме темата, свързана с мълцинствата, да я обсъждаме много внимателно. Дали това са всички мълцинства? трябва ли всички поименно да бъдат посочени? Добре, ако всички ги е, изброим, добре е в този доклад да говорим за лошо или не равнопоставено отношение към малцинствата. Ако обичате да излезете отвън, че ми пречите, каза докладчика. На някои а, места назовахме имена. Смятам, че в а, този доклад не трябва да назоваваме имена. Трябва да посочваме институции. Например, президент, министър, министър-председател и така нататък. Трябва да се придържаме към самите функции, за да има неутрален характер документа. не трябва да назоваваме винаги имената, трябва да се опитваме да са неутрални и да вземем предвид и позициите на двете страни. Накрая със сигурност ще имаме затруднения да обединим всички изменения, но повечето от тях мога да ги приема. И ще съм много благодарна, ако може да изпратите утре допълнителните изменения, които да бъдат обединени в компромиси, така че в Страсбург да можем да ги обсъдим. Относно въпроса за върховния представител, това е една формулировка, към която трябва да подходим много внимателно. Относно реадмисията на беженците, тази тема беше разширена и от мен самата. Сребреница въобще не беше спомената в моя доклад, но от а, някои докладчици в а, Сянка беше направено такова предложение. Ето защо ще има няколко параграфа за Сребреница. Колегите имат право, имам предвид колегите, които направиха такова предложение. Е, трябва да го поставим, да поставим тази тема в контекста за Босна и Херцеговина мога да взема позиция по всяко едно изменение, но не сме че това е в интерес на колегите. Искам да благодаря на колегите, благодаря им за големия интерес, който проявяват към Босна и Херцеговина относно проблема за либерализиране на визовия режим. По тази тема ще се изготвят допълнителни изменения. Ще се опитаме така да ги формулираме, че да вземем предвид фактите, а не да събуждаме ам, неправдоподобни очаквания у хората. Трябва да намерим един баланс. Искам да подчертая още веднъж, че стана въпрос за трафик на хора. В Босна и Херцеговина съществува този проблем, тъй като тя се ползва и за транзитна държава. Трябва да сме много внимателни, е, когато включваме и назоваваме този проблем. Разбира се, трябва да се спомене, че Босна и Херцеговина е получила покана за членство в НАТО. Е, трябва да приложи план за действие за това членство. През следващите три седмици ще можем да включим и този аспект. Благодаря ви. Надявам се, че колегите са съгласни поне по отношение на процедурата и смятам, че ще постигнем съгласие по повечето от измененията. Благодаря. Сега ще чуем мнението на докладчиците в Сянка. Госпожа Саржентини. Благодаря. Благодарности към госпожа Пак за дадените пояснения. Съгласна съм с вас, госпожо Пак, че резолюцията за Босна изглежда добре и подобрява нещата. Важно е да се отделя внимание на независимите медии и подобряването на тяхната дейност. Имам един въпрос по отношение на онова, което казахте, че не трябва да се споменават имена. Какво имаме предвид? Говорим за хора реални, съществуващи или говорим за назоваването на групи, които се борят с дискриминацията в Босна и Херцеговина. Имаме изменения, които са насочени срещу защитата на хомосексуалистите, лесбийките, хора, които не са част от големите етнически клубове в Босна и Херцеговина. Ако ще задаваме условия пред Босна и Херцеговина за членство, те трябва да са ясни и категорични. Трябва да уточним какви са условията за членство. Е, категорични е, трябва да сме в това отношение. Миналата е, седмица в комисията Либе, където аз съм докладчик в Сянка по отношение на въпрос за либерализацията на визовия режим, с тази страна се постигна напредък по този въпрос – Надяваме се, че Босна ще запълни празните места, за да се гарантира либерализацията на визовия режим след лятото. Жалко е, че ще стане чак след лятото, но няма как. Този нов режим, либерализира, ще даде възможност на босняците да пътуват е, в Европейския съюз е, и това ще стабилизира района. Искам да благодаря на госпожа Пак и се надявам, че другата седмица в рамките на преговорите ще финализираме нещата. Благодаря. Госпожа Емин Боскорт от социалистите. Ehm, благодаря. В началото искам да благодаря на госпожа Пак за уводното и слово, което засегна всички изменения, насочени към доклада, мисля, че резултата ще е много добър. В крайна сметка има няколко неща, които трябва да бъдат добавени в доклада, за да може картината да е по-пълна. От името на социалистите и демократите сме внесли много изменения, засягащи економическата интеграция, заетостта на хората, социалната интеграция. Това са много важни елементи, когато говорим за интеграцията на различните етнически групи в Босна. В Европейския съюз всичко започна възоснова на економическата интеграция – Реформите са нещо, по което имам въпрос към госпожа. Пак надявам се, че ще може да отговорите. Вие казвате, че малцинствата трябва да се споменат като една група. Ако вземем предвид ромите, обаче, те имат конкретни проблеми, с които трябва да се справят, специфични. Те са специфични за цяла Европа. Ако започнете да говорите за мълцинствата като една хомогенна маса, ще загубите от погледа си проблемите на конкретните малцинства. Освен това имаме проблеми с права на жените, например. Ако говорим за изменения в Конституцията на Босна, Съвет Съда по човешки права ясно казва, че тази конституция е доста дискриминаторна. Говорите и за вътрешно разселени лица. Важно е да се намери някакво решение, защото хиляди хора просто не могат да се върнат по родните си места – почвам малко да се обърквам. Нека да свърша с темата за либерализацията на визовия режим. Да се надяваме, че преди изборите през октомври нещо ще се постигне. Благодаря. Сега вече чухме мнението на доставчиците в сянка. Давам думата на другите депутати. Госпожа Ибра Сагич е първа. Имате думата. Tackar ordförande. Благодаря. Ще се опитам да говоря съвсем кратко. Благодаря, Дорис, за отличния текст. Бях много доволна по време на първото четене. Разбирам, че има някои елементи, които могат да бъдат допълнени. Напълно съм съгласна, че трябва да намерим някакво компромисно решение по отношение на юридическите въпроси, по отношение на въпросите свързани с малцинствата, когато става въпрос за екологични въпроси това са неща, които не са толкова противоречиви и можем да стигнем до компромиси. Искам да подкрепя първоначалния текст на Дорис по отношение на някои въпроси, които трябва да бъдат заявени с истинските им имена. Аз смятам, че е важно да не се подаваме на натиск от колегите, това ставаше при всеки предишен случай с резолюция за Босна. Написваме много хубав текст и след това по най-важните добри елементи започваме да изразяваме критика и размиваме нещата. Много е важно парламента да остане критичен и да не се подава на натиск от различни елементи от региона. Затова, Дорис, моля, останете на позицията си по тези теми, не ги променяйте. Не смятам, че ще постигнем конкретен резултат, ако изразим полукритика за онези, които не са си свършили работата. Скоро ще има избори в Босна и е крайно време да изразим критика за онези неща, за които не сме доволни, за да имат босняците ясен сигнал от наша страна. Благодаря. Грация. Е, благодаря. Сега господин Ангоракис от ГОЕ. Благодаря, господин председател. Въпреки измененията, би гласувал против тази резолюция. Защото тези изменения не а, е, решават основния проблем на страната. Политиката на колонизация от страна на Европейския съюз. Политика, която не позволява на народа на Босна и Херцеговина да стане суверенен господар на своята страна. На мнение съм, че е, ако Европейският е, съвет иска край на, да сложи край на военното присъствие в, в военна е, в, в, в Борн, Херцеговина и да се обединят бюрото на Върховен представител на ООН и на представител на Европейския съюз. проблемите в страната ще се задълбочат. И ще видите, че няколко години нещата ще се влушат. Това е защото не може да решаваме проблемите на Босна и Херцеговина, като либерализираме визовият режим и позволим на гражданите на тази страна да пътуват свободно навсякъде. Докладчика ни казва, че не можем да третираме проблемите на тази страна и затова трябва да позволим на нейните граждани да пътуват навсякъде в Европейския съюз, където могат да си търсят по-добър живот. Мисля, че а, а, трябва да се разреши на народа на Босна да вземе съдбата в ръцете си. Колегата Качин. Господин, господин председател, искам преди всичко да поздравя колегата Дорис Пак за нейния точен, професионално изготвен доклад. В известен смисъл този доклад е израз на нейния дългогодишен ангажимент със съдбата на Босна и Херцеговина. Искам да обърна, ви обърна внимание на следното. Босна и Херцеговина са представени в доклада като напълно оформена функционираща страна. Като непостоянен член на съвета за сигурност, тя участва в решаването на някои от ключовите проблеми на нашата планета. Но възоснова на делата им в, в и поведението им в съвета за сигурност не може да се каже, че това не е една напълно оформена функционираща страна. И трябва да се каже на босенските политици, че така както те са, работят успешно в международен план, трябва да се постараят да работят успешно и във вътрешно политически план. Трябва да се даде възможност на Босна и Херцеговина да, станат, да стане страната членка на НАТО. Това ще създаде по-добри условия за напредък на страната след изборите. Най-обезпокояващо обаче в момента е риториката, която се чува в Босна и Херцеговина. Преди няколко дни бях стъписан от изявлението на министър-председателя на Република Сръбска в Загреб по време на една баскетболна среща, където той присъстваше без всякакъв протокол. И той попита кого ще подкрепи, бях, попитах го кого ще подкрепите, ако финала е между Босна и Херцеговина и Харватия. И той категорично каза, ще подкрепя Харватия, защото не съм голям привърженик на Босна и Херцеговина. Не знам, за друга страна в Европа, където представителя на най-високата изпълнителна власт може да прави подобни изявления и да продължи да функционира а, и да не загине като политик. А, това е недостойно за едно правителство. Не става дума за презрението а, към една страна. Това е оскърбление за постиженията на европейската цивилизация. Подобна провокация, подобни а, отровни изказвания вредят и на съседните страни, не само на Босна. И трябва да бъдат осъдени. И тъй като това е следващата година е година на избори, искам да спомена още две неща. Първо, риториката, свързана с жертвите на балканските войни, особено в Босна и Херцеговина. Тази риторика се използва за печелене на политически дивиденти. Напомня се съдбата на все нови и нови жертви, но винаги в светлината на предизборната пропаганда. Нещо, което трябва да бъде осъдено. И накрая искам да пожелая пълен успех на конференцията в Сараево, която ще бъде проведена на 2 юни. Ако има възможност в Босна за, да, се стигне, да се стигне до споразумение а, на Босна, да се, приближаването на Босна до Европа, ние трябва да подкрепим всички усилия в тази насока, господин Танец. Благодаря. И аз искам да поздравя госпожа Пак за работата, както вече направиха колегите. Ясно се вижда, че тя има доста опит с бивша Югославия и Босна и Херцеговина най-вече. Добре е, че може да се възползваме от нейния опит. Сега, първото нещо по този доклад е, че с а, него нещата ще станат по-добри. На второ място, днес празнуваме 30 години от смъртта на маршал Тито. Някои от нас все още си спомнят как по време на неговото управление Югославия можеше да функционира, само че малко след неговата смърт Югославия се разпадна и най-голямата жертва на това разпадане са гражданите на Босна и Херцеговина. Затова трябва да осъзнаем, че имаме отговорност. Всички ние, които можем да помогнем на Босна, отвън носим най-голямата отговорност. Не мога да разбера онези колеги от крайното ляво, които смятат, че Босна трябва да бъде оставена на своята собствена съдба и че трябва да се остави Босна да се разпадне. Въпросът е, има ли Босна има достатъчно сили, има ли достатъчно възможности да постигне помирение, за да се приключи веднъж завинаги с стереотипите и най-накрая да се тръгне по пътя на толерантността и взаимното разбиране. Мисля си, че тази сила все още не е на лице в Босна, затова трябва да подкрепяме тази страна и да я подпомагаме по всякакъв възможен начин. Тази резолюция е отлична, както вече ви казах, защото тя говори за работата с подсистемите, като медиите, за справяне с корупцията, за проблемите на малцинствата и други въпроси. Още нещо. Трябва да се установи режим, при който босненските граждани пътуват до Европа без визи. Освен това, трябва да се инвестира повече в образованието на младите хора в Босна, тъй като те ще могат да поставят Босна на правилния път. Благодаря. Благодаря, колега Талер. господин Нирел, той е директор в Генерална дирекция разширяване на Европейската комисия. Благодаря, господин председателю. Ние искаме да дадем нашия принос, за да се подобри още повече от личния доклад. Два коментара от наша страна. Първо, по отношение на Конституцията на Босна и Херцеговина, която е в разрез с Европейската конвенция по човешките права. Тя обаче и в разрез с член 2 от а, споразумението за търговия и асоцииране. Това трябва да се каже. Втория коментар е свързан с либерализацията на визовия режим. Тъй като още нямаме изпълнение на критериите, има няколко критерия, по които нямаме изпълнение, ще е добре да се окоръжат силно босненските власти да си напишат домашното. Благодаря. Последното изказване е на докладчика госпожа Пак. Благодаря още веднъж. Е, искам да кажа на колегата Боскот, разбира се, работата е важна, важно е економическото развитие, но имаме нужда от един вътрешен пазар в Босна и Херцеговина. Нямаме вътрешен пазар в тази е, държава. Това е, е нещо, което утежнява създаването на нови работни места. Това е едно, една задача, с която трябва да се справят е, местните политици. Да, ромите са включени в тези изменения, защото те имат нужда от специални, граждан, специални грижи. Но ако имаме предвид и други ам, мълцинства, когато говорим а, за а, за отчуждаване на определени групи от хора поради тяхната сексуална ориентация. Конституцията също беше засегната в моя доклад. Господин Мирел, Съда за човешките права. Проблемът е, че на някои места ние ясно подчертаваме, че нещата трябва да се случат преди изборите, но а, човек, а, но ще има нужда и от време, за да се свърши това преди изборите. А, при тези твърди искания трябва да сме внимателни, защото а, резолюцията ще бъде прията в юни и след това остават само 3 месеца до изборите. Дали те ще успеят? На нас ни се иска. Но не можем да направим повече от това. За съжаление, те пропиляха много дълго време. На социалистът искам да кажа, че а, вашата представа за помощ, за оказване на помощ на тази страна или не, е срамно и а, позорно. трябва да се опитаме да насочим помощта там, където е необходима. Това, което се прави в Босния и Херцеговина, е, се прави за да се помогне на тази държава да си стъпи на краката. Това също споменавам в моя доклад. Това, което не споменавам, че е, чрез е, либерализирането на визите не можем да променим страната, а можем да помогнем на хората как да се изразя. Хората, които е, имат комплекси за малоценност за това, че не могат да пътуват свободно в чужбина. В Босна и Херцеговина има три етнически групи, които са най-силно представени. При ем, не можем, защото има много сърби и, и не можем да кажем, че едната етническа група или втората етническа група могат свободно да пътуват, а, а другата не в рамките на а, Босна и Херцеговина. С този доклад не можем да променим много неща, но можем да изразим конкретно нашето мнение и аз ще съм ви много благодарна, ако ме подкрепите в това, а, възможно най-стегнато и най-конкретно да изразим нашето мнение. Населението очаква това от нас, защото то ни се доверява повече, отколкото на собствените си политици. Има ново изменение, в което аз призовавам населението да отиде до избирателните урни. Защото те, ако а, не гласуват, нещата няма да се променят. Трябва да отидат да гласуват, за да не се подават на пропагандата, която се шири в страната. И може би това ще накара и някои политици да се замислят а, кое е добро а, за хората, а не само а, да мислят за това как да си пълнят джобовете. Благодаря. Нека да преминем към следващата точка. Господин Свобода искаше да се изкаже, нали? Right Трябва да се гласува за правилните хора. Предложение за резолюция относно процеса на европейската интеграция на Косово това е първа обмена на мнение относно проекта доклада на госпожа Улрике Луначек. А, имаше една предварителна дискусия и в резултат на нея докладчика направи някои промени. Но преди да дам думата на госпожа Луначек, искам да ви напомня, че днес след обед при нас ще дойде външният министр а, на Косово, а, а сега давам думата на госпожа Луначек. Благодаря, а, господин председател. Нека използваме най-плодотворно половин час време, което ни остава, за да може да обсъдим всички въпроси, включително от тези, които може би ще четете за спорни. Опитах се а, в доклада да включа и някои от предложенията от подгрупата по въпросите на Западните Балкани. тази година е ключова за Косово. и Еолекс и отношенията с, с Сърбия а две години след постигането на независимостта на Косово от ключово значение гражданите на Косово да почувстват, че нещата вървят напред че има напредък в техния всекидневен живот. Защото независимостта сама по себе си не решава никакви проблеми. Има редица всекидневни проблеми, които трябва да бъдат решавани и то от няколко различни институции. Значи, няма да споменавам всички подробности, защото се надявам, че вие сте прочели проекто доклада. Главното, според мен, е интегрирането на, Евро... на Косово в Европейския съюз. Либерализирането на визовият режим за Косово също е много важен въпрос. Знам, че това едва ли ще стане тази година, но ние от парламента от, отдавна се опитваме да упражним натиск, защото всички граждани на бивша Ягославия да могат свободно да пътуват. Това въжи и за гражданите на Косово и комисията трябва част по-скоро да представи пътна карта по този въпрос. Един от главните проблеми, които са повод за тревога и нещо, което наблюдавах и в Косово, където прекарах 4 дни неодавна. Това беше третото ми посещение там. То е следното. Не е много ясно казано в доклада, но искам сега да го кажа. Това е въпросът, че нямаме единен подход на Европейския съюз, за да може да подкрепим всички в Косово, било албанци, било сърби, било други. Това е... ме тревожи. Това ме тревожи. Иска ми се страните да работят по-опорито, за да намерят общ подход към Косово. Иначе губим, губим почва, Харчим пари, е, наши представители работят там, обаче губим почва, ако не намерим подобен общ подход. Сега, от, за, относно отношенията с Сърбия, надявам се, че ще се установят в бъдеще добросъседски отношения между двете страни и трансграничното сътрудничество между Сърбия и Косово е много важен въпрос споменавам и въпросът на различните мерки, които различни страни членки взимат за облегчаване на визавия режим. Някои страни все още искат 60 евро за издаване на виза, а не 35, както бе решено от други страни. Много важно е всички страни членки да имат общ подход по този въпрос и да не събират такси повече от 35 евро. Сега, положението след първите избори миналата година, това бяха местни избори за местни органи на властта. И ще добавя и още едно изменение, което се отнася до значението на подкрепата за изборните органи в сръбските енклави. Защото там съществуват все още паралелни структури и е, малко отслабва като че ли е, от подкрепата, която Европейският съюз им оказва. Така че много важно е да продължим е, е, стратегията за северната част е, е, на Косово. Искам да добавя и още едно изменение във връзка с Е, натискът над представители на гражданското общество в северната част на Косово, които искат да сътрудничат с централното правителство. Това е също една тревога. Повод успехът на Еолекс. Мисля, че това е политически въпрос. Ще го спомена, когато разговаряме с министърът днес след обед направен е обиск в е, жилището и бюрото на министърът на транспорта във връзка с е, разследването, което се води по повод корупция. Надявам се, че ще разследващите органи ще формулират обвинение и производството ще следва нормалният си път по отношение на политизацията на Еолекс. Искам да кажа, че плурализма на медиите е много важен въпрос. Дорис Пакс го спомена във връзка с Западните Балкани. Това е въпросът за образованието. Езиковият е, въпрос, който също някой спомена. И всичко, което се отнася до околната среда, енергията и транспорта – трябва да бъдат споменати в този доклад. С това ще приключа и очаквам да чуя вашите забележки и изказвания. Благодаря. Грация, колега Луначек. Благодаря, госпожо Луначек. Сега ще дам думата на господин Панзери, който е докладчик сянка от групата на социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. Мисля, че госпожа Луначек е свършила много добра работа и можем да се съгласим с повечето а, от пунктовете в нейният проект от доклад. Искаме Косово да върви към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз. Не може да оставим а, тази страна в изчакващо а, положение защото това ще се много вреди. Не можем да си позволим и луксът да обсъждаме безкрайно. Трябва да се поддържа стабилността в района и Европейския съюз трябва да бъде главният играч, когато става дума за бъдещето на Косово. Има още проблеми, които трябва да се решат. Положението на нещата съвсем не е идеално, но няма альтернатива а, сближаването на Косово и интегрирането му в Европейският съюз. Тук в Европейския парламент обаче ние трябва да възприемаме общността на не междуправителен подход. Защото междуправителственият подход няма да доведе добри резултати. Особено, ако се имат предвид сегашната економическа и финансова криза в някои от страните членки. Има някои пунктове в е, доклада, които трябва да се доуточнят. Три ще спомена. Първо, там където се призовават страните членки, включително тези, които не са признали независимостта на Косово, да се присъединят към един обществен подход. Но това само по себе си е правилно, но какво би постигнало едно е, стигна един подобен призив. Общностният подход трябва да се основава на разбирането, че правният статут на Косово е нещо, което не подлежи на преговори. Там вече е, няма връщане. Второ, трябва да се подчертае идеята, идеята че регионалното сътрудничество трябва да съставлява част от политическите критерии, когато става дума за интегриране на Косово в Европа. Защото има обективна връзка между развитието на Косово и желанието на Сърбия да стане членка на Европейския съюз. Някои не виждат тази връзка, но аз мисля, че има, съществува подобна връзка. И накрая, с право се изразява загриженост по повод на ролята на Еолекс. Еолекс за, за сега не е постигнала целите, които й бяха поставени. И не съм сигурен дали а, текста на доклада тук е а, достатъчно добър. Необходим ни е на, на комисия, адхок комисия с а, участието на експерти, която да следи е, дейността е, на Еолекс, защото успеха на Еолекс фактически е свързан с доверието, което населението ще има изобщо в Европейския съюз. А още един път искам да почета, обаче, че докладчикът е свършил много добра работа с е, проекта доклада, който ни представя. Благодаря. Сега откривам дебата по две минути на всеки. Господин Донжол. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да благодаря на госпожа Луначек за отличния доклад. Смятам, че той е забележителен доклад за едно положение, което е наистина сложно. Сега две сравнително малки въпроса. Първо, не трябва да се забравя, че благодарение на КАФО, благодарение на Еолекс и пък и благодарение на белградското правителство бе запазена стабилността на Косово, тъй като все пак Белград реагира само по дипломатически, а не по някакъв друг начин. Мнозина, които не познаваха Косово, предвиждаха хаос, предвиждаха дестабилизация. Това не се случи. Вторият въпрос, който искам да спомена, той е свързан с 13-ти абзац от вашия доклад. Слава дума за случаят Курти. А, мисля, че прекалено много внимание се отделя на нещо, което не заслужава толкова голямо внимание. И още два въпроса. В четвърти пункт а, говорите за отношенията с Сърбия. Това е много важно. Мисля, че наш дълг е да гледаме и в бъдещето, тъй като в момента няма подобни отношения между Косово и Сърбия. Трябва за това да поощряваме диалогът преди всичко между Косово и Сърбия. Диалогът на политическо ниво, разбира се, ще е много служен, но трябва да насърчаваме преди всичко функционалния диалог, а оттам ще следва и политическия диалог. Необходим е подобен диалог, просто немислимо е тези две страни да не си говорят една на друга. Повечето от ръководителите а, значи, на Косово са а, така непрекъдно под а, заплаха да, бъдат, а, да им бъде издадена заповед за арест от страна на Белград. Не мисля, че подобно положение попомага помага добрите отношения. тези обвинения за, за сепаратизъм и така нататък трябва да, от страна на Сърбия трябва да престанат. Второ, по отношение на северната част на Косово с право, споменавате, че там нещата са много деликатни. От една страна трябва да напомним, че е, отцепването на севера не е, е възможност, не трябва да се разглежда като възможност. Това от една страна, но от друга страна трябва да продължим да настояваме на един постепенен подход, стъпка по стъпка по отношение на севера. А, трябва, значи, постепенно. Не може изведнъж да се реши а, а, а, въпросът за северната част на Косово. Планът е много добър и възоснова на него трябва да се насърчава функционалния диалог между Белград и Прищина. Благодаря. Сега колегата Северин. Три коментара. Първо, преди да говорим за европейска интеграция на Косово, би трябвало да говорим за помощта към Косово, чрез която Косово ще се превърне в устойчива независима държава. Това е най-важното. След това ще говорим за европейската интеграция на Косово. Втори коментар. Съгласен съм, че има връзка между Сърбия и Косово когато говорим за европейска интеграция и отношения с Европа. Тази връзка обаче не означава, че можем да налагаме условия на Сърбия, които са свързани с политиката на Сърбия спрямо Косово. Не това е връзката. Връзката е да се намери решение за целия район, за да може района да а, стане а, район, в който се следват законите и се спазват законите и има сериозен подход към европейската интеграция. На трето място не трябва да си крием главата в пяска като штрауси. Ние имаме проблем с този район, защото ние самите имаме сред себе си представители, които не признават Косово. Статуквото няма как да е добро решение. Не трябва да пренебрегваме факта, че ако искаме да имаме общ подход, както каза справо колегата Панцери, трябва да имаме обща стратегия за бъдещето, а не за миналото. Затова ми се иска ако може в доклада да се включат редица идеи, които ще бъдат насочени към крайната цел. Не можем да намираме решение за отделните региони или страни. Трябва да има подход към региона в един цялостен политически пакет. Благодаря. Давам думата на колегата Мюнис. Благодаря. Мога да подкрепя казаното от господин Северин. Ако погледнете липсата на стабилност в региона и проевропейското правителство в Сърбия, което се надява на Европа за бъдещето на своята страна, може да си зададете въпроса защо това се случва. Защо? Защото има европейски страни, които не признават Косово няма споразумение между различните партии, няма зачитане на резолюциите, няма изпълнение на условията, има условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да може някои държави членки да признаят Косово. Европейския парламент не би трябвало да призовава държавите членки да, да признават Косово това се е тяхна работа. От друга страна обаче, пък не е признаването няма как да приближи Косово до Европа. Ако погледнем назоваването на Косово, ще видим, че би трябвало да имаме един и същи подход както този, който сме следвали до сега по отношение на Косово. Когато говорим за либерализация на визите, трябва да отчитаме нашата позиция и да отчитаме позицията на всички държави членки. Имаме резолюция 12 на съвета за сигурност на ООН, резолюция 1244. Има добри елементи в доклада на госпожа Луначек, но трябва да има някои нови елементи, които да се включат. Първо трябва да има позоваване към международния легален статут на Косово. Не можем да призоваваме държавите членки да признават една страна, ако не се изпълнат условията на жени от ООН. Благодаря, господин Качен. Искам да кажа на колегите, че днес ще продължим в 3.15. Значи не в 3 точно, а в 3.15. Тогава ще се срещнем с външния министр на Косово. Значи 3.15, а не 3.00. Господин Качен. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая необходимостта от диалог между Сърбия и Косово. Освен това, искам да отговоря и на казаното от господин Данжан, който каза, че е трудно да се насърчават отношенията между съседите, ако няма диалог. Разбира се, много е трудно да има съседски отношения, е, когато сърбите твърдят, че Косово не е съседна държава, а просто част от Сърбия. Сърбия твърди, че има граници с Албания, други казват, че има граница между Албания и Косово. Е, така че, е, нека да не, да не смесваме нещата. Проблема си е между Сърбия и други страни и се надявам, че диалога между Сърбия и Белград, в частност и Прищина, ще доведе до решаване на проблемите. Ще има конференция на 2 юни по темата, да се надяваме, че тя ще изпълни своята роля. Втория проблем, с който се изправяме е участието от една страна и сегрегацията от друга страна. Сърбите отиват а, на местни избори, те имат своя местна администрация и факт е, че тази местна администрация не разполага с финансови средства. Сега, когато те а, започнат а, своята работа, да, да се надяваме, че ще изпълнят част от обещанията пред хората. Имаме нужда от а, засилване на участието в местните избори в Косово и от по-засилено доверие в тези местни власти. Не съм съгласен с тези, които казват, че трябва да запазваме стабилността. Не, стабилността си е имал дълго време насам. Ние трябва да засилим откриването на европейски институции в северната част на Косово, защото стабилността вече е постигната. По отношение на либерализацията на визовия режим, тук става въпрос за изпълнение на обещанията, които са дадени от съвета и комисията към Европейския парламент. Затова трябва да поискаме от комисията и съвета да се изпълнят обещанията. Поздравление към докладчика. Благодаря. Думата има сега господин Талер. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя госпожа Луначек за това, че се е справила с трънливият тема, трудната тема за Косово. Виждаме, какво стана в Югославия? Милошевич се опита да реши проблемите, като депортираше албанците. И това сега доведе до независимо Косово. Имаме вече независимо Косово, това е а, факт. И оттам трябва да изхождаме. Необходимо е да поискаме Прищина и Белград да си говорят, да започнат диалог. Трябва да бъдем прагматични в подхода си към въпроси, проблемите на Косово. Един ден Сърбия и Косово ще се обединят, когато станат членки на Европейския съюз. Въпросът е, е какво би станало, ако Косово бъде реинтегрирано в Сърбия? Ще може ли Сърбия да оцелее при това положение, хипотетично положение? а, трябва да благодарим на тези, които имат рационално, въздържано поведение, но трябва да настояваме на решаване на практическите въпроси. Нека пожелаем успех на Испанското председателство в организирането на конференцията в Сараево. Виждаме каква грешка бе направена, като се пренебрегна конференция, Балканската конференция в Бърно, в Словения, в края на март. Сега сме изправени обаче пред същия проблем. Как да се сближат Прищина и Белград, е, за да започнат диалог? Благодаря. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Луначек. Тя наистина искрено се е опитала да се справи с една такава сложна тема. Ние знаем, че това е една много гореща тема за самия парламент. От много години се занимаваме с въпроса за статута на Косово. Трябва да се подчертаят основните позиции, които можем да постигнем, тези, които са признали независимостта на Косово и тези, които не са. Аз имам чувството, че още веднъж трябва да кажа, че а, държавите не стават а, независими а, съгласно решенията на държавите членки. Правната основа също е включена в доклада на госпожа Луначек. Съгласна съм с колегите, че резолюцията 1249 трябва да бъде включена в резолюцията. Сърбия, както и други държави в Западните Балкани, бяха задължени а, да изпълнят един допълнителен а, критерий, а именно да си сътрудничат с а, трибунала за бивша Югославия. А сега се налага друг критерий за признаването на Косово. Трябва да подхождаме много деликатно. Не трябва, не трябва да се упражнява натиск върху най-европейското правителство, което до сега е имала Сърбия. Искам да се съглася с това, което каза колегата Донжон, че трябва да имаме едно поетапно изпълнение на плана. Смятам, че е важно да покажем чувствителност по отношение на местните дадености. разбира се, могат да се избегнат определени конфликти. На четвърто, четвърта точка справенето с престъпността. На друго място, на следващо място исках да попитам госпожа Луначек, че това засяга не само севера, а и, и, и юга. По отношение на защитата на културното богатство и най-вече поставяне на акцент върху ортодоксалните църковни храмове. Колегата Конай, след това последният колега. Политика. Благодаря, господин председател. Няма да възприемам политически подход към въпроса, тъй като има опасност прекалено да политизираме тази дискусия. Искам да се спра на правилата на международното право. Въпросът е международния статут на Косово. По него очакваме правното становище. Дали нормите на международното право са приложими към регионалните общности? но разбира се всичко това би било в сила, ако не се отказваме от копенхагенските критерии. От тази гледна точка докладът на госпожа Луначек прави една почти правилна оценка на положението в Косово. А, ако и, има политическа стабилност, но, но тази политическа стабилност а, а, ние не можем да говорим за една истинска економика, не можем да говорим за а, пазарна економика. Следователно, това са слабости, които могат да дестабилизират целия регион, да създадат проблеми и другаде. Сега, за мрежите на е, е, организираната престъпност. Те не са само в Косово, те са в целият регион. Всичко това може да създаде а, е, а, трудности в развитието на целия регион. Необходима е стабилност в региона, необходимо е сътрудничество, но за нас е много важно, като европейци, а, да се спазва принципът на ненамеса. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy nagyon jó... Господин Токеш. Е, чудесна работа на колегата Урике. Е, извън рамките на доклада обаче, мисля, че трябва да гледаме на интеграцията на Сърбия и на Косово. Тези два въпроса не могат да се разделят. Днешно Косово трябва да се разглежда в светлината на престъпния комунистически режим, който управляваше тази страна. Това е завещание от миналото, от тази ера – трябва да видим какви са последиците за Европа от всичко това. Европейския съюз и Европейския парламент трябва да положат по-големи усилия и да бъдат по-стрикни по отношение на интеграцията на Сърбия, ако искаме да има мир в Косово. Сърбия не окоръжава косовските сърби да поемат по пътя на помирението. Ако това стане, то тогава ще подобрим положението значително. Всички говорим за диалог. А ние самите в рамките на 27-те държави членки не можем да стигнем до споразумение. Аз съм унгарец от Румъния, а Румъния не признава Косово. Ако ние стигнем до споразумение, как можем да очакваме Сърбия и Косово да се споразумеят? Мисля, че трябва да продължим диалога с Испания, Румъния и Косово и да разгледаме цялостно позицията си спрямо Сърбия. Благодаря. И така, преди да чуем сега заключителните бележки на госпожа Луначек, доктор Мирел ще се изкаже от името на комисията. Ще го помоля да бъде съвсем кратък, тъй като нямаме време. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря госпожа Луначек за чудесния доклад. Всички сме съгласни с нея, че 2010 година е ключова година за съдбата на Косово, но тя е ключова и за нас. Това значи, че трябва да се положат по-големи усилия по отношение на либерализирането на а, визовия режим, да, имаме ангажимент а, да либерализираме визовият режим, но предварително условие за това е да се приеме от Прищина закон за реадмисията и второ, да могат да се интегрират, за да може да се интегрират хората, които се връщат в Косово, беженци от там. Ако тези две условия са изпълнени, да, ще започнем процес за либерализиране на визовия режим. Не става дума само за европейски дом в Северно Косово, но ние финансираме вече различни, различни други инициативи. Имаме едно трайно присъствие в Северно Косово и за да отговоря на госпожа Качин, предложихме на неодавна избраните общински власти в Косово, сръбски общински Косови, сръбски общински власти в Косово, финансова помощ. Въпросът за Еолекс. Да, въпросът е сложен. Еолекс според нас е свършил важна работа по отношение на митниците, полицията, приобщаването на сръбските косовари в, към, в, и в, в, включването им в полицейските органи. По въпроса за съдебните власти, не е така лесно и бързо да се започне производство, съдебно производство по въпросите за корупцията, трябва да се зачита правото на защита и нещата не могат да върват бързо. И накрая трябва да кажа, че съм съгласен с господин Донжон. Искам да подчертая, че за разлика от всички пророци, които пророкуват лоши неща, стабилността на Косово все пак е запазена. И накрая, за заключение, думата има колегата Луначек. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички за коментарите бележките, молбите и така нататък. Аз е, определено ще се опитам да ги включа или ако не ги включа, поне да ги обсъдя с вас, защото с някой не съм съгласна, както вероятно се досещате. Ще се срещна с всички докладчици в сянка преди крайния срок за внасяне на изменение 18 май всички колеги, моля ви да се свържете с мен е, по всички въпроси, които смятате за важни. Много ми благодариха и аз искам да ви благодаря. Искам да споделя тези благодарности с моя персонал и с Ева Мар от секретарията. Толкова. Сега по съдържанието. Господин Данжан спомена необходимостта от диалог между Косово и Сърбия. Съгласна съм, но като казах другите оратори, въпросът е диалог между кого? Аз смятам, че е важно да се подкрепя диалога на ниво гражданско общество, който в последствие може да даде тласък на диалога между правителствата. По отношение на делото Албан Курти, аз се срещнах с много хора. Проблема беше, че начина по който действаше Еолекс, осигури голяма подкрепа за Албан Курти, много повече отколкото той иначе би получил. Сега има известно разследване и се надявам, че ще успеем да се отървем от тази силна политизация на казуса Курти. По казаното от някои колеги за това, че не би трябвало да има поставяне на конкретни условия за европейската интеграция на Сърбия, свързани с признаването на Косово. Искам да призная, че аз самата имам критики към процеса, който е, беше на лице преди 2-3 години. Аз е, си мисля, че трябва да се окаже натиск сега върху Сърбия, обаче, защото един нов Кипър в Европейския съюз не ни е нужен. Няма никаква логика. Всички трябва да подкрепяме Сърбия в усилията на Сърбия, но има връзка между признаването на Косово и това кога Сърбия ще влезе в Европейския съюз. Извинявам се, че съм толкова пряма, обаче тук трябва да си говорим прямо. По отношение на политиката на заравяне на главата в пясъка, не смятам, че това е правилно. Аз не съм поискал 22-те държави да оттеглят своята позиция. Не съм поискал и от останалите 5 да променят своята позиция, но говорим за общ подход. Това означава, че останалите пет ще трябва да признаят Косово, а пък това си е доста трудно в момента. Господин Качин и господин Талер говориха за конференцията в Сараево. Да се надяваме, че тя ще е успешна и че ще се стигне до добър резултат. По отношение на важността на EOLEX, всички говориха за това, съгласна съм. Мисля си обаче, че сега имаме конфликт с нашите през океански партньори от САЩ, така че трябва да окажем подкрепа на EOLEX в този конкретен момент нещо, което спомена господин Мирел сега. Благодаря ви за това, че обещавате да започнете процеса на либерализация на визовия режим и да се надяваме, че ако Косово изпълни условията за реадмисията и реинтеграцията, всичко това ще започне. Трябва да ви кажа обаче, че има проблем. Всички министри, с които разговаряха в Косово, казаха, че са готови да подпишат, да приемат обратно своите граждани, само че става въпрос за средства и за ресурси, а пък Косово няма такива в момента. Те се опитват да направят това, особено по отношение на ромите. И това е моята лична критика към някои държави членки. Не виждам защо 10 000 косовари в Сърбия създават чак такъв проблем в страна от калибъра на Германия, а пък в Косово те ще са си сериозен проблем. Да се надяваме, че косоварите ще подпишат и ще започнем диалога по отношение на либерализацията на визовия режим. Благодаря, уважаеми.